Thank you, Col- Thank you, colleagues, and uh, a particular... Приветствам най-сърдечно. добре дошли колегите от националните парламенти. Преди да започнем, между парламентарното изслушване ще направя няколко съобщения. Първата точка от дневния ред на комисията Либе На нова точка се предлага представене на състоянието на преговорите в тристранен формат между съвета, парламента и съвета за борба срещу измамите чрез използване на системата за наказателно правораздаване. Осма точка по проекто становището за бежанците и мигрантите, ролята на външната дейност на Европейския съюз ще бъде отложено. Езиковия профил, за съжаление, нямаме превод на ирландски, а, харватски, малтийски. Днес чешкия ще бъде само пасивен. И така, точка 3. Одобрение на протокола от 16-17 март и от 7 юли. Ако нямате възражения, Читаме, че тези протоколи са прияти. Колеги, най-сърдечно искам да, да приветствам с добре дошли представителите на националните парламенти на това между парламентарно заседание между Европейския парламент и националните парламенти по Европол и парламентарния контрол върху него и политиката в областта на вътрешната сигурност. За мен е удоволствие да ви приветствам с добре дошли на тази важна междупарламентарна среща. Евродепутатите знаят добре, че имаме дневен ред в областта на сигурността. Работи се по така наречения съюз в областта на сигурността. Имаме нов комисар, който отговаря за този ресор и се осъществява тесен контрол в партньорство с Европол, една от най-важните агенции за парламента. Искам да приветствам с добре дошли комисаря Кинг и директора на Европол. Днес ние ще обсъдим каква добавена стойност може да даде Европейския съюз в областта на сигурността, какво означава това за националните парламенти. Бихме искали това да бъде един смислен дебат, а не просто един повърхностен козметичен дебат. Радвам се, че има 46 представители на националните парламенти от 23 държави и членки и една страна от Европейското економическо пространство. Това е ясен показател за огромния интерес, който проявяват националните парламенти към въпроса за вътрешната сигурност и ролята на Европол. Колеги, бих искала незабавно да преминем към първата част от заседанието, тъй като разполагаме с ограничено време. Зная, че мнозина от вас искат да се изкажат по време на разискванията. И за това предлагам незабавно да преминем към първата част определене на сегашното състояние, какво означава съюз в областта на сигурността, каква е ролята на Европол в рамките на този съюз, що се отнася до оперативното сътрудничество, обмена на информация и доверието. Първо ще говорим за реалностите и Европол. Радвам се, че комисария Джулиан Кинг е тук, както и директора на Европол Роб Уайнрайт. По време на е, времето за въпроси и отговори ще следваме една сложна формула. Тя е сложна, но не се отказвайте. Това е обичайна практика. Ако не ви бъде дадена думата, дайте ми сигнал. Формулата, която прилагаме, е националните парламенти да заявят чрез попълването на тези формуляри желанието си за изказване. Така нашите сътрудници ще знаят, че имате такова желание но ако по някаква причина бъдете пропуснати, моля ви да дадете сигнал. Разбира се, аз би трябвало да знам кои са депутатите. Ако не, ще разчитам да ми дадете сигнал. И така, моля ви да ни дадете сигнал чрез попълването на тези формуляри, дали имате желание да си изкажете. И така, колеги, преминаваме към основната част ще имаме още един оратор. Това е Доминик Раймбо. Той е председател на Комисията по законодателни актове, законодателно и обща администрация от Националното събрание на Франция. Добре дошъл. Това са тримата оратори за първата част и се радвам, че и тримата са вече тук. И така ще дам думата най-напред на комисаря Джулиан Кинг. Той е комисар, който отговаря за Съюза в областта на сигурността. Той ще ни запознае със своята визия, за развитието на Съюза и ролята на Европол. Имате думата. Благодаря ви. Благодаря за поканата да участвам в днешния дебат. Аз приветствам възможността за провеждане на това разискване с представители на Европейския парламент и на националните парламенти. Комисията отговаря пред Европейския парламент е, като комисар за Съюза на сигурността. Аз отговарям пред комисията Либе. Същевременно е важно Европейската комисия под председателството на Юнкер да развива по-тесни взаимоотношения с националните парламенти и аз изцяло подкрепям е, този ангажимент, поет от негова страна. Напоследък съм имал възможност да, да разговарям с представители на Естонския парламент, с Френската асамблея, с Германския бундестаг, с парламента на Италия, а и с Камерата на лордовете на Великобритания. И аз очаквам да продължим този обмен през едните седмици и месеци. Комисията трябва да се отчита в по-голяма степен пред националните парламенти. Нашата политика трябва да е по-ефективна чрез поддържането на такива тесни връзки. Що се отнася до нашата политика, тя също може да се възползва от взаимоотношенията с националните парламенти и това трябва да се отнася и за работата на европейските агенции, които играят важна роля в прилагането на тази политика. Съвместната ни работа за създаване на Съюз на сигурността разчита в голяма степен и на Европол и новият регламент за Европол, който ще започне да се прилага от месец май 2017 година, определя нови стандарти за съвместен контрол от страна на Европейския парламент и на националните парламенти и използва в пълна степен засилването на парламентарния контрол върху Европол и Междупарламентарната група за контрол ще е важен инструмент това отношение. Приветствам днешната среща като първа стъпка за прилагането на практика на новите правила за парламентарен контрол. Аз няма да изброявам заплахите, при които сме изправени. Всички знаем колко много са те. Това включва терористичните заплахи вече от години. Съществуват те. Колегата Роб Вейнрайт ще каже нещо повече в това отношение има очевидно европейско измерение. Нито тероризма, нито организираната престъпност се съобразяват с националните граници. Много от аспектите, свързани с подготовката и изпълнението, са транснационални. Транс, терористите, за съжаление, не насочват вниманието си само на една или друга държава членка. Те атакуват начина на живот, нашите ценности. Затова считам, че европейското измерение трябва да присъства в начина по който реагираме на тероризма, на киберзаплахите, киберпрестъпността и а, сериозната ли, а, тежка престъпност. Председателя Юнкер реши да бъде създаден специален ресор в комисията, който се занимава с въпросите на Съюза на сигурността. И Европол играе ключова роля и обединява усилията на 23 държави членки в борбата срещу тероризма, организираната престъпност. Аз искам да отдам дължимото на това, което правят от страна на Европол. Те имат отлични възможности, включително информационна система на общо европейско ниво, анализи, също режим на защита на данните. Всичко това се развива съвместно с агенциите, които отговарят по тези въпроси в държавите членки и колективно се набелязват основните приоритети в общите ни усилия за борба срещу тероризма и организираната престъпност. Европол и преди регламента се организира около основни те въпроси за борба срещу тероризма, киберпрестъпността и организираната престъпност. Европол дава възможност за полагане на колективни усилия от страна на Съюза за борба срещу тероризма. Има споделяне на информация, откриване на чуждестранни борци, които се връщат, различни форми на незаконен трафик. Вече е доказана добавената стойност чрез предоставянето на незабавна подкрепа на държавите членки след ужасните терористични атаки, на които бяхме свидетели в началото на годината. Що се отнася до борбата срещу киберпрестъпността, Центърът а, в тази област на Европол осигурява координиране на стотици операции, събира разнователни данни и ги а, споделя, развива ефективно сътрудничество в а, откриването на престъпници и също онези, които са замесени в случаи на малтретиране на деца. Целта е по-ефективно справяне с престъпните мрежи. Имаме също и цикъл в борбата срещу организираната престъпност и тероризма. Държавите членки благодарение на Европол, набелязват общи действия. Комисията подкрепя дейността, която се осъществява от Европол и неговите центрове, осигурява нужните ресурси на Европол и аз приветствам и подкрепата от страна на Европейския парламент. Тази година 36 нови работни места бяха създадени в Европол. Допълнително ще бъдат осигурени 60 нови позиции в Европол. Необходимо е също да се направи внимателна оценка на нуждите за в бъдеще. Предвид на всичко това, на Европол трябва да се гледа като на законен и будещ доверие инструмент като основно внимание трябва да се обръща и на спазването на основните права. Има, регламент, има добра рамка за защита на личните данни. Националните полицейски и праворазщитни органи трябва да са сигурни, че информацията, която споделят с Европол, ще бъде в максимална степен защитена. Този режим на строга закрила на данните трябва да продължи в бъдеще. Трябва внимателно да се следи обработката на информацията в Европол. Ето защо днешния обмен на информация е изключително важен и между парламентарната комисия за парламентарен контрол върху Европол ще допринесе допълнително в тази посока. Затова аз очаквам, че ще бъдат разработени механизми за упражняване на този парламентарен контрол. Европол е основна организация и вашата ангажираност ще укрепи допълнително неговите позиции. Благодаря ви, господин комисар. Регламентът на Европол ще започне да се прилага от 1 май 2017 година. И по време на втората част националните парламенти ще могат да обсъдят по-детайлно механизмите за упражняване на контрол върху Европол и тук е ролята и на националните парламенти. Сега искам да дам думата на директора на Европол, който да се спре на това как е мястото на Европол на сегашния етап в тази схема за сигурността какво прави Европол, как се осъществява сътрудничеството с агенциите на Европол. Благодаря, Клод. Благодаря, господин председател. Първо бих искал да благодаря на този парламент и на комисията Либе в частност за непрекъснатата подкрепа, която получаваме, както между комисията на индивидуално ниво, както от различните органи, за вашата подкрепа, особено за успешното приключване на преговорите по новия регламент е, за е, Европол. Благодаря на съвета на комисаря Кинг, на комисията, разбира се, за предоставяне на допълнителни ресурси също така за Европол. Благодарен съм за подкрепата на различните е, национални парламенти както и комисаря каза в последните месеци. Наистина сърдечно благодаря. Откакто комисария пое своя пост, е, е, той е, подкрепя Европол и с това ни помогна Европол да изгради а, наистина своя капацитет, за да се справиме по-добре с а, предизвикателствата и с заплахите. И ще се опитам в идните минути, а, минути да ви представя по какъв начин Европол практически може да подпомага държавите членки, имайки предвид всички съвременни заплахи. Може би знаете, че а, Европол няма а, изпълнителни правомощия. Ние не сме европейското ЦРУ. Ние се борим срещу ам, тероризма, като обединяваме усилия на държавите членки, особено когато става въпрос за обмен на информация. Нашата ам, самобитна система а, за обмен на информацията ам, включва всички страни, с които всички държави членки, както и други страни, като Съединените щати, Норвегия и Швейцария. Нашата система е огромна. Това е една огромна общност, която е свързана помежду си, като обменяме ежедневно хиляди единици информация. И ние, разбира се, правим анализи съответно на тази информация в нашата а, централа и се опитваме да идентифицираме трансграничната а, дейност, престъпна дейност. Разбира се, като подпомагаме националните компетентни органи в тяхната ежедневна оперативна дейност, а, за да спрят, спрат терористичната дейност, да спрат престъпната дейност, която ощетява хората, особено в трансграничните зони. И както каза всъщност, кои са основните теми, както каза и комисария, става въпрос за киберпрестъпност, тероризъм, в нашата централа работят над 200 служители за свръзка от повече от 40 страни и те работят помежду си и те се възползват от нашата разнователна информация, от нашата експертиза и те могат да координират всъщност различни оперативни дейности в много страни. Както казах, това са около 440 000 случая на година. И тази седмица, само един пример ще ви дам, ние приключихме една а, операция успешно. Разбихме една система за трафик на хора в Испания. Офлайн ние всъщност изключихме над 400 000 страници в интернет, които споделяха такава информация за трафик на хора и това е наистина много сериозен успех и а, ние работихме, разбира се, много тясно с държавите членки и бързо успяхме да а, развием тази мрежа. Ако погледнете статистиката, ще видите, че всъщност 6000 всъщност се увеличи информацията, а, която ние използваме а, годишно. Това е едно нарастване на информацията, което е изключително а, важно, а, именно предвид, а, имайки предвид новите заплахи, които се появяват и новите предизвикателства в организираната престъпност, която действа още по-широко, мащабно между държавите и съответно заплах, а, застрашава Европейския а, съюз. А, също така виждаме как се е, променя и разгръща мащаба на терористичната заплаха, имайки предвид броя на чуждестранните бойци, които отиват до Сирия, Ирак, които се връщат. на Някъде около 5000 са това. Голяма част от тях се връщат и те са опасни за нашите общества. Виждаме всъщност колко комплексна е туристичната заплаха в наше време. Това не са хора, които всъщност не, не, не са свързани. Има такива, които всъщност може да си останат домовете и пак да бъдат застрашени от тази заплаха. Освен това, виждаме, че се използва иновативна технология, например, за върбуване на, на хора и то по начин, по който не сме виждали до момента. Така че тази заплаха е, е най-голяма, отколкото сме виждали до сега през последните десетилетия и Европейския център за борба с тероризма в Европол може да помага на държавите членки за обмена на важна информация, за свързването на тероризъм и организирана престъпност на ежедневно ниво. Освен това, а ние създавахме един, едно интернет звено, което работи с сигнали и изследва различни социални платформи, платформи на социалните медии и по този начин а, ние се опитваме да отстраняваме терористичната пропаганда в интернет. И от името на Европол и на Европейския съюз ние работим с 60 хиляди платформи на социални медии, за да отстраняваме всички терористични заплахи от всякакъв, всякакво естество от интернет. Освен това, ние предоставяме, разбира се, значителна оперативна помощ на държавите членки, например в случаите на атаките в Париж и в Брюксел, на компетентните органи, за да се разкрият съответните лица. И разбира се, друга наша цел е да се работи по отношение на превенцията. Трафика на хора също се увеличава. Мащаба на този проблем се разгръща особено в оглед на а, беженската криза и разбира се, и други видове престъпност се възползват от беженската кризата с беженците и се възползват от, от тях в отношение на трафик на хора и други престъпления. Около 90% от тези, които са пристигнали в Европа през 2015 година, е, година са всъщност подпомогнати от престъпни организации и сме убедени, че трафикантите на хора всъщност наистина най-вече са насочили, са насочили към бежанците като цел и съвета и а, комисията подпомагат създаването на център, Европейски център за борба срещу трафика на хора, защото огромен е броя на а, трафикираните хора в Европа. Ние, разбира се, очакваме и, и възникването на нови форми. Например, да не забравяме непредружените малолетни и непълнолетни лица. И повечето от тях са уязвими и могат да бъдат експлуатирани от трафиканти и, и да бъдат използвани от терористични групи, разбира се. Както е, виждаме, че трафика на хора е една от е, целевите групи на терористите. Е друго предизвикателство, това е киберпрестъпността, защото това е наистина интернет. Виждаме, че всъщност е едно много мощно средство, което може да облегчи и разпространението на престъпността. Виждаме всъщност какво, колко се увеличава разпространяването на кибератаки срещу големи компании и въздействието е всъщност огромно 6 хиляди годишно. Така че киберпрестъпността наистина се превръща в много сериозно явление. Виждаме кибератаки не само срещу банки, публични институции и срещу всички важни сектори в обществото нека да не забравяме също така и ам, сексу, сексу, сексуалното злоупотреба с а, деца, с непълнолетни и разгръщането на този феномен в интернет. Интернет а, подпомогна увеличаването на ам, мащаба на киберпрестъпността. По този начин а, престъпниците всъщност работят много по-мащабно и много по-обединено и трябва да наистина да разгрием а, различни възможности, за да предотвратяваме и най-вече уязвимите групи, като например малолетните и деца. Така че Центъра за борба с киберпрестъпността наистина ще подпомогне на Европа като разработят 200 хиляди профила всяка година. А ние а, проведохме различни кампании, като обединихме публични институции, както и частния сектор, като подпомагаме всъщност малки компании, които, например, могат да бъдат жертви на такива кибератаки. И 5 милиона всъщност посетители този сайт имаше посетители тази година като всъщност се подпомагаме с профилите, които ние създаваме на съответните институции и организации да се предпазват много е важно, с това искам да кажа колко е важно да сме свързани помежду си. И Европол работи в тази посока. Подпомагаме свързването помежду си, частния сектор и по този начин, използвайки данни и информация и технология, ние можем да бъдем по-силни срещу новите заплахи и да се борим с а, да се справяме с модерните транснационални заплахи за сигурността. Друг важен елемент на, за съюза на сигурността, това е всъщност нашата отчетност и както каза комисаря, ние разполагаме с много стабилни мерки за защита на данните и съответно Сметната палата регулярно упражнява контрол върху нашата дейност, както и върху други органи. Държавите членки са представени а, при нас, както и а, Европейската комисия, и както комисаря каза, и председателя. Аз а, също от името на моята организация съм готов да се отчитам, особено пред вашия парламент, както и пред националните парламенти. Така че ние изцяло подкрепяме развитието на демократичната отчетност. Така че ние напълно подкрепяме създаването на съвместната, съвместната група за парламентарен контрол и ще продължим да си сътрудничим с вас. Благодаря, Роб. Това са много важни въпроси за парламентарния контрол, които ще обсъдим на следващата сесия. А сега една от основните държави членки, която беше засегната всъщност от въпросите и заплахите на сигурността, сега искам да дам думата на председателя на Френската национална асамблея, господин Ренбург. Благодаря, господин председател. Господин председател, уважаеми господин комисар, уважаеми дами и господа членове на парламента. Мисля, че е добре да се даде гледната точка от страна на член на парламента на една от най-силно засегнатите страни от тероризъм. Франция неколкократно бе засегната от тероризъм и около 240 наши съграждани загубиха живота си. Белгия, в която се намираме в момента, също бе засегната. И е, тук е, искам да изкажа съболезнование към близките на всички жертви и съжалявам за всички тези, които които са сгубили живота си, без да се забравя нито една жертва. Най-важното ми послание е да се каже, че е много важно това международно сътрудничество. Вие го казахте, господин комисар, защото е така. Тероризма не знае граници и това е една между е, трансгранична заплаха. Ето за това е важно днес да имаме една европейска реакция, която да отговаря на стойностите на Европа за това. Бих искал да поздравя създаването на корпуса за гранична охрана и брегова охрана създадена, както и Международния регистр за регистрация на данните и също така назначаването на комисар за съюз за сигурност, което е изключително важно. Надявам се, освен това, че директивата за борба срещу тероризма, която в момента се разработва, ще позволи хармонизацията на законодателствата на държавите членки, за да се възпрепятства и заминаването е, на наши съграждани и тяхното завръщане в, е, страна, е, в нашите страни. Също така трябва да се позволи обмена на информация. Освен това, се надявам да се постигне значителен напредък в редица посоки. На първо място, законодателството по огнестрелните оръжия. Знаем колко важно е да се борим срещу тяхното разпространение, без да се засягат различни спортни занимания, но е много важно да се отбележи напредък по това досие. Също напредък трябва да има в досието по наказателно-правна взаимопомощ. Тук трябва да е, установим връзка между различни органи в нашите страни. Също е необходим достъп по отношение напредък по отношение на достъпа до досиетата и преписките и лицата работещи в приемните центрове. Ето защо срещи като днешната са важни. Важно е сътрудничество от една страна между европейските органи и националните парламенти. Важно е, защото няма никаква полицейска дейност, която да се провежда в демократична държава, без тази дейност да бъде контролирана. Ето защо е важно да се създаде орган, като например съвместния комитет за парламентарен контрол, който ще обединява европейски органи и национални парламенти. Това е едно мое мнение, но според мен би било добре и удачно този орган да бъде председателстван както от Европейския парламент, така и от националните парламенти. Например, да, председателя да бъде излъчен от някои от парламентите, които редовно ще присъстват на неговите заседания трябва да кажа, че нямам задни мисли тук. Не, не бих се кандидатирал, тъй като моят личен мандат изтича следващата пролет. А, нямам скрити умисъли тук, когато изказвам тази позиция, но смятам, че е важно националните членове на парламентите да са заинтересовани и да присъстват на заседанията на този комитет, за да бъде той е, съществуващ. Благодаря ви за вашето внимание. Thank you very much, Dominic. Politicians should always have motives. Благодаря, Доминик. Политиците винаги трябва да са мотивирани. Колеги, сега ще дам думата на оратори от залата, като ще изслушваме двама члена на национални парламенти и един член на Европейския парламент. Така ще се проведе тази междупарламентална среща в реда, в който колегите са поискали думата. Ако не ви дам думата, моля да, да ми дадете знак. Първи колега от национален парламент Карима Накли, заместник-председател на Комисията за европейски въпроси. от Френското народно събрание. Освен това, колеги, ще ви помоля да се ограничите до изказвания в рамките на две минути. Благодаря. Благодаря, господин председател. Различните оратори се спряха на залозите, свързани с работата на Европол и по-глобалните въпроси, свързани с сигурността. Ще говоря накратко и ми се иска да започна като спомена доклада от март 2016 година на Европейския координатор за борбата срещу тероризма. В него се казва, че е постигнат значителен напредък, но остава още много какво да бъде направено и трябва да се подчерта. Та е, когато говорим за Европол, регистрационните данници на пътниците, Прюн, Евроюст, сигурността на границите и това са все области, в които има още какво да се направи. Освен това, с 1500 човека само са идентифицирани в досието на Европол относно европейски граждани, отишли в Ирак и Сирия, за да се присъединят към ИДИЛ, при положение, че те в действителност са около 5000. Ето защо е важно да има сътрудничество и оперативна съвместимост тук. По тази тема възникват редица въпроси които ще ви поставя. Според вас, какви са необходимите средства, както материални, така и бюджетни, които да се предоставят на държавите членки Европейския съюз, за да се подобри сътрудничество. Защото сме установили, че съществуват редица трудности при това сътрудничество, нещо, което ни бе сигнализирано многократно, особено трудности свързани с оперативната съвместимост. И според вас тези трудности от технически характер ли са или пък има политическа неохота от страна на държавите членки да се даде на Европейския съюз още едно поле, да му се предоставят мандат за него, при положение, че той е от национален прерогатив. И по отношение на националните парламенти, можем ли да разполагаме с едно електронно табло, което редовно да се актуализира, където да се представят тези средства, да се представят сроковете за тяхното изпълнение, както на европейско, така и на национално ниво. И накрая, позволете да привлека вниманието ви към Европол и по-конкретно регламента за Европол относно резолюцията, която представих в Френския парламент, приета с единодушие в Комисията за европейски въпроси въпроси, бе поставен въпроса за защитата на данните относно възможността една държава членка да даде съгласието си за трансфер на лични данни е, към европейски участници, трети страни и международни организации, съгласно реда и условията, уреждащи защитата и трансфера на лични данни към трети страни и международни организации. Също така да се дава разрешение за поредица от трансфери в определен период от време. Тази възможност създава редица опасения. Тук е, може ли да получа отговор? Председателя прекъсна ораторката. Благодаря мога ли да помогна на колегите? Наистина, е, ще ви помоля да се, да се ограничите до две минути. Наистина само две. Съжалявам, че трябва да отправя това искане, но е необходимо, за да имаме време за отговор от страна на ораторите. Лорд Сали от подкомисията към Камерата на лордовете на Обединеното кралство. Uh, Благодаря. Каквито и да са последиците от Брекзит, за нас едно нещо е ясно, че в интерес на всички от Обединеното кралство и от държавите членки е да има добро сътрудничество в областта на сигурността. Чухме три изказвания именно в тази насока. Необходимо е да има баланс между защита на гражданските свободи и гарантирането сигурността на гражданите. Когато има терористични нападения, има призиви от страна на гражданите за по-строги мерки, но също се поставят и въпроси, свързани с запазването на основните свободи. Националните парламенти и Европейския парламент има да играят това отношение изключително важна роля, защото трябва да има такъв баланс между сигурността и правата и трябва да има непрекъснат контрол върху спазването на този баланс. Радвам се, че наскоро ние се присъединихме към Европол и се надявам, че в бъдеще ще продължим тясното сътрудничество между Обединеното кралство и Европейския съюз за гарантиране на сигурността и свободите на всички граждани в Европа. Това е нещо, в което вярваме. Много важно е това да действа добре. И ще положим всички усилия това да стане. Господин председател, надявам се, че се вместих в е, двете минути. Да, останаха 15 е, секунди. Надявам се, че ще ни помогнат. Благодаря. <laughs> Сега от евродепутатите. Господин е, Диас Демер има думата. Диас Демера е отдавнашен докладчик по въпросите, свързани с Европол. Господин Демера, имате думата. Благодаря ви господин комисар. Искам да приветствам всички участници в панела. Аз искам да изразя своята признателност и също времено да задам въпрос. Европол е важна агенция за гарантиране сигурността на европейските граждани. Ние, както и агенцията, сме се ангажирали твърдо с постигането на тази цел и агенцията се ползва с нашето доверие. Тук не говорим за проекто регламент. Вече има регламент, който беше подкрепен от Европейския парламент с огромно мнозинство от май 2016 година така че е гарантирана правна яснота за Европол. И от 1 май 2017 ще започне да се прилага новият регламент. Няма да има нужда от транспониране в националното законодателство. Автоматично ще задейства прилагането на този регламент от 1 май 2017. Комисаря подчерта, че много строго се защитават данните и има доста хора, които могат да го потвърдят представители на различни политически групи в Европейския парламент, които работиха заедно с мен по този регламент. Това е изключително важен инструмент Съгласен съм с казаното. Има и въпроси, които ни бяха засегнати, например с измамите, свързани с еврото и прочие. Аз подкрепям работата, която се извършва от тройката. съвместната междупарламентарна група за контрол върху Европол ще се ползва от доверие и че ще бъде достатъчно активна. Господин Волк, по, от комисията по правните въпроси, депутат от Швеция. Can you switch your microphone on, please? Sorry, thank you. Även jag vill instämma i eh, panelens eh, betoning av vikten av eh, samarbete mellan de... Това, са, това е много важна среща и среща между ам, посредством Европол да си сътрудничат а, е, националните полицейски служби на международно ниво на европейско ниво. Това е много важна част за европейската сигурност. Въпреки Брексит, все пак Брексит показва, че всъщност Европа е поставена под въпрос. Именно заради това е важно да укрепим демократическата легитимност и нашето сътрудничество в това число. Затова според мен е изключително важно да се срещаме ние от националните парламенти, както и депутатите от Европейския парламент, за да упражняваме парламентарен контрол върху дейността на Европол. Важно е тази работа да е опростена, конкретна и бърза. Това е решаващ момент, за да видят европейските граждани и за да усетят, че общите, но ограничени ресурси се разходват по един най-ефективен начин. Приветствам също така факта за определенето на приоритети в Европол. Според Швеция е важно наистина да се насочи внимание именно върху тези теми, а именно трансграничната организирана престъпност, тероризма, както и киберпрестъпността. Димитрию, who's from the Standing Committee on... Господин Димитрио от Кипър. Той е член на постоянната комисия. Има засилен интерес от страна на Кипърския парламент да допринесе за постигането на целите, които сме се набелязали в подкрепа на Европол – Гражданите са силно обезпокоени от вътрешната сигурност и това се вижда от начина по който гласуват. Има доста голяма промяна в посоката, посоката, която се следва от Втората световна война насам. Ние трябва да подкрепим Европол, за да гарантира по-голяма сигурност за гражданите, което от своя страна ще демонстрира пред гражданите, че Европейския съюз има да играе положителна роля, тъй като ние е, живеем в е, период е, на засилен евроскептицизъм и трябва да намерим няколко въпрос, решения на въпроси, свързани с Европол, за да може агенцията да действа по-добре за гарантиране сигурността в Европа трябва да се направи по-детален анализ на ефекта от Брекзит, да видим по какъв начин ще сътрудничи Дания след референдума и по какъв начин Европол ще работи съвместно с Фронтекс. за да се избегне дублирането. Това е важен стълб за успеха на Съюза за сигурността. Кипър не е член на Шенген, не е изправен пред проблемите, които изпитват други държави членки по отношение на тероризма. Въпреки това, Кипър се опитва да намери начин да участва в обмена на информация в рамките на информационната система Шенген 2, както и да работим за недопускане на финансирането на тероризма. Необходимо е по-добро сътрудничество с Европол за обмен на най-добри практики, за борба срещу незаконния трафик на произведения на изкуството. Следващият оратор е госпожа Гомес от Европейския парламент. Комисията трябва да насърчава държавите членки да инвестират в областта на киберсигурността. Миналата седмица комисията беше подложена на кибератака. Бихте ли ни казали нещо повече? Добре е дошъл на директора на Европол. В комисията по документите от палата на последното заседание разгледахме един доклад на Европол който посочва връзките с финансирането на тероризма чрез пране на пари. Няколко държави членки са замесени. Тези държави членки поискали ли са подкрепа от страна на Европол, за да разкрия тези мрежи или не? Освен това, има и трафик на хора, но не сме ние, онези, които насърчаваме организираната престъпност, като не гарантираме законни и безопасни пътища за пристигане на мигранти. Дали ние не даваме ам, повече възможности на тези трафиканти. има много силно лобиране, що се отнася до директивата за огнестрелното оръжие. Бихте ли ни казали нещо повече в това отношение? считате ли също, че са обхванати всички полети, например, от страна на принцове от а, Саудитска Арабия, които кацат на различни европейски летища. Имаше един а, случай от преди известно време. Сигурни ли сте, че а, те не кацат на европейски летища, въпреки въведеното ПНР? Благодаря, господа Хенриксън от Постоянната комисия по правосъдие от, от Норвегия. Благодаря. Парламентарният контрол е, е важен елемент е, във всяка добре функционираща демокрация и аз приветствам възможността да участвам в днешното заседание. През последните години ние наблюдаваме развитието е, в Европейския съюз, провеждат се много конференции, и Норвежкия парламент се радва, че е постоянен наблюдател в Междупарламентарната конференция в областта на сигурността и в областта на общата политика за сигурност и отбрана на ЕС. Ние сме също канени редовно да участваме в работата и на други междупарламентарни органи. И преди Норвегия е изразявала интерес да бъде асоциирана в новата междупарламентарна група за контрол върху Европол. Ние имаме оперативно споразумение за сътрудничество с Европол, с е- СЕПОЛ и с Евроюст и с държавите от Шенген, които граничат с Русия. Ние се сътрудничим в областта на вътрешните работи и сигурността. Поради нашето географско разположение, е, ние участваме на вътрешния пазар. Новата междуправителствена група за нас представлява, между, извинете, междупарламентарна група представлява за нас интерес. Считате ли, че Норвегия може да бъде включена в тази е, междупарламентарна група за упражняване на контрол върху е, Европол. Надявам се, че Европейския парламент и националните парламент, ти ще е, гарантират е, участието като наблюдатели е, на парламентаристи от страни, които не членуват в Европейския съюз. Благодаря ви, колеги. Приключваме приемането на заявки за изказвания, тъй като списъка вече е доста дълъг. и Искам да дам възможност за отговори от страна на нашите гости. Госпожа Космополи от Гърция е следващият оратор. Ο νέος κανονισμός της Ευρωπόλ αφιερώνει... Аз годишния регламент за Европол се спира пространно за контрола, защитата на личните данни от страна на национални органи и европейски органи. Ще има надзор за личните данни и органа за това ще е, говори на конференция за контрола веднъж годишно. Интересуваме как може е, контрола да бъде по-полезен, как да засилим сигурността за нашите граждани, но това да не е в е, ущърп е, на закрилата на гражданите и защитата на личните данни. Това е много важно и в тази роля, тук тази, ролята на националните парламенти е много важна. Освен това, е необходим национален механизъм за произволни актове на полицията. Нещо, за което гръцкия парламент вече гласува. Относно бежанците, милион и половина са преминали през Гърция и нашата страна остава една безопасна държава. Но искам да подчертая, че ни е необходима повече подкрепа от страна на държавите членки и Европейския съюз като цяло те трябва да спазят ангажиментите, които са поели. Затова приемните центрове и областите, където пристигат беженците, да са обект на повече е, подкрепа, защото ако условията са лоши, имаме и престъпност. Следващия оратор – Силви Кауфман. Благодаря, господин председател. Не си чух веднага името. Искам да благодаря на нашите гости. Съвсем конкретен ми е въпросът към господин Уейнбрайт. В хода на дискусиите, обсъжданията по пакета за обежището, както и новия регламент за Евродак, ние започнахме с нашите парламентарни изисквания по тези документи, проведохме различни разговори и установихме, че очевидно Европол е изправен пред а, някои проблеми, а, например да се предостави достъп до системата на Европол за Евродак. А, това ще са националните, някои национални звена, например в Нидерландия това ще е съответния компетентен орган и стандартите за защита на данни са различни. Та въпросът ми е следния. Дали ще се, според вас, може да се намери следното решение, ако новата директива за защита на леч, лични данни се използват за разследване на, на престъпления и тяхното наказателно преследване. Ако, например, тази директива влезе най-скоро време в, в сила, тя ще бъде във връзка с новия регламент за Евродак. Не смятате ли, че това ще бъде едно а, решение няма да има проблем за Европол, а именно да се предостави достъп до, за, до данните на Евродак. Благодаря. Председателя, благодаря. Даваме думата на представители на националните парламенти, господин Фермилен от Комисията по, домашни, е, по вътрешни работи, парламента Белгия. Благодаря, господин председател. Ще говоря на холандски. Дами и господа, смятам, че е чудесно, че, сме организи... че сте организирали размяна на мнения с националните парламенти по въпроса за Европол. Много държави и членки приемат факта, че националната сигурност зависи от националната сигурност на другите държави членки. И понятия от 19 век за нация равна на държава вече не са валидни, когато говорим за тероризъм. Трябва да засилим сътрудничеството и обмена на информация, за да се опитаме да преодолеем този проблем и направеното от Европейския Европейския парламент тук е правилна крачка. Говорихме за ролята за лицата за контакт, от държавите членки. Споменаха се 60 плат... социални платформи. Интересуваме откъде извличате цифрите за засечките на тези вебсайтове. Някаква мрежа ли използвате или информацията идва от държавите членки? Искам да подчертая значението на киберсигурността. Много говорим за нея, но факт е, че има множество незаконни транзакции и поток на данни, които не са защитени. И тук мисля, че е, киберполицията има много важна роля. И на последно място, изпълнението на Европейската директива за регистра... резерва... резервационните данни на пътниците. Белгия в момента я транспонира и за разлика от европейските институции, Белгия иска да ограничи законодателството не само до данните от авиокомпаниите, но и данни от туристически агенции, ем, оператори в областта на морския транспорт. Те иск... Белгийските парламенти искат да се свържат и с тях. И как ще бъде, какъв ще бъде ефекта на ПНР върху Европол и изпълнението на законодателството за Европол. Освен това, какво може да направи Европол, за да идентифицира миграционните потоци и тероризма от и е, влизащ в Европейския съюз от а, Френския парламент, следващия оратор. Благодаря. Искам да поздравя комисията Либе и тройката за тази отлична инициатива да се съберат на едно място представители на национални парламенти. 23 са представени тук. 90% от обмена на информацията в Европейския съюз идват само от пет държави. Ето това показва колко важно е да се засили сътрудничеството в тази област и е, колко наложително е да чуем комисар Кинг, който им беше силно подкрепен като посланник във Франция, да извършва ролята си по ефикасен начин. Важно е да се проследява дейността на групата за контрол, като в нея участват представители на Сената на всички заинтересовани страни. Ние във Франция много работим по този въпрос. Между другото, в среда представихме проекто резолюция по този въпрос, за да сме сигурни, че Сената ще присъства в тази група. Разбира се, ще ви изпрати проекто резолюцията и се надявам да ме уверите, че ще има наши представители, без разбира се да можете да го кажете кажете със сигурност. Председателя, благодаря много от страна на Европейския парламент. Господин Алан Ахман. <laughs> Благодаря, господин председател. Колегата от Франция а, и колегата госпожа Гомеш спомена значението на директивата за огнестрелните оръжия и изключението за спортни дейности. Но такива оръжия не са използвани е, в терористични нападения и никакъв вид на престъпления. Терористите използват военни огнестрелни оръжия, и, е, които са контра... предмета контрабандна или реактивирани оръжия. Следователно, нови забрани не биха имали ефект. Имам въпрос към господин Уейн Райт. Вие от вашата позиция и с вашите експертни умения можете ли да дадете конкретни данни, цифри или статистики, подкрепящи кръстоносния поход на комисията срещу законно притежавани полуавтоматични пушки. Това е много важен въпрос, който сега се поставя и скоро той ще стигне до националните парламенти. Благодаря. Благодаря. Господин Сенцовски има думата. Той е от Комисията по европейски въпроси в Полския парламент. Микрофон за оратор. Моля да включите микрофона си. Е, падло килка... Е, господин председател, Изслушахме някои по-общи изказвания тук. Ние, разбира се, споделяме всеобщата удовлетвореност през следващата година да предприемем една по-голяма стъпка, а именно един по-обширен демократичен контрол върху Европол, което да направи дейността и работата много по-ефективна, имайки предвид а, а, рисковете и заплахите а, следствие на мигрантската криза. В различни сектори Европейския съюз би следвало да бъде доста внимателен във връзка на разширяването на Европейския съюз, бъдещето разширяване. Така, имайки предвид това, няколко конкретни въпроса вие виждате ли други рискове, наред с тези, които вече бяха опоменати, други рискове, проистичащи от организираната престъпност, за които, например, не се говори толкова много, например, нови психотропни вещества, които всъщност са един вид ерзац за наркотиците. Това е един сериозен проблем и е, повечето държави членки не са в състояние да се справят с този проблем. различни, различно е решението в нормативната уредба на държавите членки, но не би ли било добре, ако Европол в рамките на интензивното сътрудничество да работи и по тази тема, да направи, например, анализ и така нататък. Uh, Госпожа Катерина Киничи е следващия оратор. Grazie Presidente, grazie ai nostri ospiti relatori che ci hanno illustrato sotto diversi punti di vista. Благодаря, господин председател. Благодаря и на ораторите, които представиха различни начини да участваме в борбата срещу заплахите, надвиснали над нас днес. Лично аз подкрепям ролята на Европол и смятам, че тя трябва да бъде засилена, защото тя води до резултати. резултати. Също така искам да благодаря на комисар Кинг за цялостната му дейност, по-конкретно борбата срещу тероризма. Обедена съм, че между парламентарната група за контрол няма да извършва просто мониторинг на дейността на Европол, а ще ни позволи да я познаваме по-добре и по този начин да засилим сътрудничеството необходимо, за да се справим с предизвикателствата. Само това сътрудничество ще ни позволи да се борим ефикасно срещу тежката престъпност, като тероризма, организираната престъпност, киперпрестъпността, всички тези явления, за които говорим днес. Позволете да се спра на един от въпросите, които засегна господин Уейнрайт – непридружаваните малолетни и непълнолетни лица много се говори за това, за това притеснително явление и тук трябва да подчертаем трудността при идентифицирането на тези лица, трудността при обмена на данни и информация и по този начин не се закрилят добре малолетните и непълнолетните лица от множеството рискове, на които са изложени вътре и вън в Европейския съюз, при положение, че те толкова трудно са стигнали до Европейския съюз. Въпросът ми е какво повече можем да направим, как да подобрим тяхната ситуация. Благодаря. Благодаря, колеги. Остават още няколко минути за отговор от страна на ораторите. Няма да е възможно да се даде отговор на всички зададени въпроси. Много от вас зададоха въпроси в рамките на двете минути. Те бяха и коментари, но имаше и по-конкретни въпроси към Роб Уейнрайт. Предвид това, че е оперативен ръководител на една от най-важните агенции около нас. Нямаме много време за отговор, за това ще ви помоля ако не бъде даден отговор на всички въпроси, по-скоро да направите едно кратко заключение, като се спрете на основните въпроси, повдигнати тук и при Роб конкретно, ако има въпроси от страна на националните парламенти, дали бихте могли да им отговорите писменно, ако не можете да го направите сега, защото нямаме много време. И така, Започваме с комисар Кинг. Заповядайте, за да се спрете на ключови елементи. Uh, да, благодаря ви. Благодаря за обмена на мнения. Прекрасно е да се види как всички заедно, европейските депутати, както и е, депутатите от националните парламенти, са събрани тук. За мен е, е много ясно, че повечето теми, които бяха поставени днес тук на е, е, на обсъждане, всъщност държавите членки са тези, които са на огневата линия, но ние, Европейския съвет, всъщност е, е сме тук а, е, с различните агенции да подпомагаме държавите членки да се справят с тези заплахи и се надявам, че това ще можем да го направим заедно, включая и вашия парламентарен контрол на Европол. Имаше няколко въпроса, разбира се, да, така е. А, има а, сфери, в които законодателството може да помогне и аз се надявам искрено на това, че ние наистина ще постигнем бърз напредък и до края на годината а, да приключим не само а, директивата за киберпрестъпността, но и също така и за проверките на шенгенските граници, както и за законната търговия с огнестрелни оръзия И комисията, надявам се, ще подпомага държави членки и, например, да има изключения, разбира се, за използването на огнестрелни оръжия за спортни цели. беше спомената, разбира се, и темата за ПНР, за регистъра за пътниците. И се надявам, че този изконателен акт ще а, помогне на държавите членки да помогнат, да, всъщност да ам, приложат този законодателен акт през едната пролет. Разбира се, вече съществуват информационни системи. Вие споменахте колко е важна защитата на данни и още веднъж бих искал да повторя, че ние сме напълно ангажирани и разбира се, се спазва защитата на данните и ем, е, личната сфера. И това, разбира се, когато работим срещу организираната престъпност и тероризма, ние трябва да спазваме личните данни, както и човешките права. Разбира се, трябва да направим най-доброто от това, това, което разполагаме, информационните системи, и когато има някакви пропуски, ние да ги запълним. И малко по-късно това застание с представители от държавите членки и различните европейски системи. И ние ще продължим нашата работа да обсъждаме кои са проблемите, да се запълнят пропуските. Аз ще, разбира се, продължа да информирам Европейския парламент, както и националния парламент и как продължава нашата работа. Имаше един конкретен въпрос за киберпрестъпността и съществува ли, съществуват ли ресурси, за да се подпомогнат държавите членки в тяхната борба срещу киберпрестъпността и кибератаките. Това е възможно чрез национални програми в рамките на Фонда за е, е стратегически инвестиции, а, а също така и е, в рамките на стратегията за киберпрестъпността. Така че в този сектор, както и в други сектори, ние се опитваме да подпомагаме държавите членки. Искам също така да а, призная, че не само представителите на а, Британския парламент упоменаха възможността а, Европейски, а, Великобритания да напусне Европейския съюз. А, аз приветствам а, решението на британското правителство и да се възползва от правото да се включи към новия регламент, така че а, Великобритания ще участва в близко а, бъдеще, именно в, по и ще участва в преговорите по тези законодателни актове и аз съм изключително удовлетворен от, този, от това решение и аз бих искал да апелирам към всички държави членки да се ангажират, полагайки усилия, ние ще изградим една ефективна и устойчива ам, сигурност в а, нашия съюз. И това са основните елементи в нашата работа. Е, давам думата веднага на Роб. Благодаря ви. Ами ще премина направо към въпросите. Ще се опитам да отговоря на повечето от тях. Госпожа Карманали и повдигна въпроса за а, всъщност обема на разнователна информация, която държавите членки споделят с Европол. Има такива, които не са толкова ангажирани. Ситуацията от миналата година се доста се ем, подобри, ем, имайки предвид уж унищожителните атаки в Париж и в Брюксел и множеството от чуждестранните бойци, които се връщат от Сирия, от Ирак, всъщност бяха идентифицирани от Европол. Програмата на комисията за техническа оперативност подпомага обмена на разнователна информация между полицейските служби, между Европол, както и между разнователните служби в, в Европа. И искам също така да, да повторя, че Европол наблюдава обмена на информация на лични данни с трети страни. И ние споделяме с други страни само след като получим информирано съгласие. И както каза комисаря Кинг, аз ще искам да поздравя Великобрит... британското правителство за това, че всъщност се възползва от възможността да се присъедини към регламента за Европол и това е много важно решение за бъдещето на Европол, защото Великобритания всъщност е водеща държава членка. Искам да благодаря и на на националните парламенти, които всъщност също подпомогнаха а, успешното приключване на преговорите по регламента. Конкретният въпрос за панамските документи, Panama Papers. Европол всъщност е, установи доста разнователни връзки а, в тези, имайки преди тези документи и на оперативна а, ниво, на, на ниво оперативни бази данни, така че никоя държава членка не ни е замолила да започнем разследване. За правните а, средства и ам, а, начина на, на нашата работа, разбира се, че всъщност Европол защитава европейските граници и а, се бори срещу ам, криминалните синдикати, така да се каже, които се възползват от е, малолетни и непълнолетни деца, както и срещу трафика на хора. За госпожа Хендриксен искам е, да потвърдя, че Норвегия е един е, отличен партньор и тя е участвала в много операции, постигнали сме чудесни резултати и Норвегия е водещ член на Европол. За госпожа Козумополи как да се упражнява контрол върху защитата на данните и всички дейности. Всъщност това е. искам да ви покажа, че новият регламент задълбочи ам, а, клаузите, гаранциите защита на данни и ние имаме значителни независими правомощия за съхранение и обмен на лични данни. Ние, разбира се, ще се отчитаме тук пред този парламент, както и пред другите парламенти, така че вие ще ни държите под отговорност и съответно ам, повечето доклади от инспе... всички доклади от инспекции се публикуват. Що се отнася до ам, въпроса за Евродак и достъпа? Не знам дали това ще е решението, дали директивата, която ще е, следва да влезе в сила през 2018 година, нямам представа, но още веднъж искам да кажа, че както каза и комисаря, програмата на комисията за техническа съвместимост и, и оперативност може да бъде такова решение, за да се борим срещу сериозната престъпност и трафика на хора, които се опитват да се възползват от сигурността в Европейския съюз. Така наречената тъмна мрежа се превръща в едно все повече мощно средство ам, за организираната престъпност и терористите. И е, ние се опитваме да ам, инвестираме средства а, е, в тази мрежа, защото в нея а, е, лицата прикриват идентичност. А също така искам и да опомена различните мерки за ам, спиране на достъпа до определени данни, задържане на данни, което е също важна мярка. Що се отнася до регистъра за пътниците, това е много важен инструмент и по този начин държавите членки се окоръжават да обменят, обменят обработвани данни, посредством механизма за Европол. Така че аз окоръжавам държавите членки да работят повече с механизма на Европол. По този начин, чрез нашата централизирана база, централизирана база данни, информацията и заявките могат да бъдат е, проверявани много бързо. Терористичните потоци, които използват е, миграционните е, канали. Мога да потвърдя, ние сме изпратили нашите служители в Гърция, в, в Италия. Подпомагаме с наши експерти, граничните служби там, с наши експерти по трафик на хора и тероризъм е, на всички външни граници, именно за да се идентифицират всички опити от страна на терористи на тези външни граници на ЕС. И в заключение, по господин Халоанен, конкретният му въпрос за огнестрелните оръжия – Аз към момента нямам никакви доказателства за това дали ам, легално продадени оръжия са използвани от терористи. Но смятам, че проекта за директива за огнестрелните оръжия е много добро средство, защото все пак съществува достъп, който може да се използва от терористите, именно до легални, законни огнестрелни оръжия или до техните собственици. Така че това може да е един източник за достъп до огнестрелни оръжия от страна на терористите. Така че аз повтарям и това, което каза комисаря. Директивата е всъщност за разглеждане на реактивирани оръжия, които са били използвани от военните. А, като разбира се, няма да бъдат засегнати оръжията за а, спортни цели за а, Идеята е всъщност да не се допуска а, да се борим срещу достъпа на терористите до а, а, всякакъв вид е, огнестрелни оръжия. Ако съм пропуснал а, някои от въпросите, господин, а, господин председател, аз ще, с удоволствие ще отговоря, ако ги получа в писмена форма. Аз съм участвал в много интерпарламентарни срещи, заедно с останалите колеги от Европейския парламент. И знаем, че има много хора, които работят по тези въпроси и имате какво да попитате тук и комисаря и директора на Европол – за съжаление, не разполагаме с достатъчно време. Но вече сте установили контакти, така че ако имате въпроси, можете да ги зададете чрез секретарията на комисията ни. Защото действително има много практически въпроси, които се поставят. Искам да дам думата за заключителни думи на господин Райнборг. Съвсем накратко. Благодаря, господин председателю. Бях запитан дали съм убеден, че ПНР действа ефикасно. Няма никоя система, която да гарантира на 100% ефикасност и ние работим по създаването на една такава система. И ефикасността на системата е важна, международното сътрудничество също, но също времено е важно да запазим демократичните ни традиции, да имаме контрол върху дейността на полицията, за да бъдат гарантирани свободите. И мисля, че трябва да спазваме това. Благодаря, колеги. С това приключихме разискванията по първата част на днешната ни среща. Искам да допълня нещо, което не казах в началото. Ние навлизаме в нов етап на създаването на Съюз за сигурност. Като евродепутати ние искаме да се дефинира как точно трябва да изглежда този съюз. Комисаря каза нещо в това отношение в началото. Видяхте какво върше господин Лайнрайт, неговите колеги, новите правила, които ще ръководят дейността на агенцията, директивата за борба срещу тероризма наближава а, е, своят а, е, край. Работата по нея е почти завършена. Зная, че комисаря Кинг иска да отдаде приоритет на прилагането на законодателството в областта на сигурността, защото няма смисъл да имаме законодателство, което да не се прилага на практика. Когато говорим за директивата за борба срещу изпирането на пари, по въпросите на ПНР, борбата срещу туризма и прочие, ние трябва всички да дадем своя принос. В залата са колеги, които отговарят по тези въпроси. Вие чухте казаното от господин Демера, който е докладчика по регламента за Европол. Искам да благодаря на комисаря Кинг, Искам да благодаря на директора на Европол и на господин Доминик Райнбург от Националното събрание на Франция. Благодаря ви, че се отзовахте на поканата ни. Благодаря за вашите изказвания. Колеги, веднага преминаваме към втората част на днешната ни среща. Искам да помоля основните оратори да вземат местата си тук на трибуната. Междувременно аз ще направя въведение по темата, тъй като времето напредва. Sorry, we haven't really built in a, a much... Не сме предвидели възможност за почивка, така че продължаваме. Смяната ще бъде в ход. So um, Да, ще дадем възможности за снимки, преди да применим по-нататък. Please. Actually, I will pause for just a second. Добре, ще направим съвсем кратка пауза. Okay, colleagues, let's, um... Уважаеми колеги, нека да продължим, тъй като се нуждаем от uh, времето. Благодаря за проявеното търпение. колеги, сега ще влезем в дълбочина относно контрола върху Европол, как е ефикасно да работи този парламентарен контрол. Ние ще разгледаме модалностите за Европол, и на групата, която е предвидена за парламентарен контрол върху Европол, съгласно новия регламент за Европол. През май 2016 година председателите на парламенти на страните от Европейския съюз решиха да се създаде съвместна парламентарна група за контрол, включително да се организира настоящата междупарламентарна среща. Беше следван етапен подход е, и искам да дам е, думата на госпожа е, Едита Финтнер, която е докладчик от Комисията на Националния съвет на Словашката република по европейските въпроси в областта на правосъдието и вътрешните работи. Тя ще ни запознае с модалностите и това, което прави тройката, която включва Люксембург, Словакия, Естония, разбира се, и участието на Европейския парламент. Госпожо Нютнер, добре дошла, давам ви думата. Vážený pán predseda, vážení kolegovia. Уважаеми колеги, благодаря ви благодаря на Комисията по граждански свободи за организирането на тази междупарламентарна среща по въпросите за контрол върху Европол и за създаването на съвместната парламентарна група. Аз ще ви запозная с това, което беше осъществено до сега от е, страна на тройката, която включва представители на парламентите на Люксембург, на Словакия, Естония е, и на Европейския парламент. Беше създадена тази е, група, за да разработи механизма за дейността на съвместната парламентарна група за контрол. Беше проведена среща в е, Люксембург. Беше договорено да се следва етапна процедура. Е, първата стъпка предвижда консултиране с всички парламенти, с всички парламентарни камери. Работната група също се договори, че модалностите на групата ще трябва да се дефинират преди да влезе в сила новия регламент за Европол, т.е. преди 1 май 2017 година. Там трябва да се посочи а, състава, а, колко време ще трае, а, по какъв начин ще се осъществява дейността на групата за контрол. Беше изготвен въпросник, разпратен до всички парламенти, до всички парламентарни камери с три основни въпроса. Имаше и един допълнителен въпрос, свързан с опита на парламентите в упражняването на контрол върху правораздавателни агенции. 31 камери предложиха, представляващи 25 държави членки от Европейския съюз, както и от Европейския парламент. Работната група разгледа подробно всички получени отговори. Вие разполагате с документи и виждате, че първоначалните отговори бяха доста разнообразни и отразяваха разнообразни становища на парламентите по отношение на правилата, които трябва да са в основата на дейността на групата за контрол. Ние стигнахме до компромисни предложения по конкретни въпроси, включени в въпросника, и потърсихме някакъв междинен път, относно ефикасността, задачите, равновесието на тази група. Компромисните предложения бяха разпратени на 22 ноември тази година до всички вас и те са основата за днешния дебат. Искам да ви запозная накратко с основните компромисни предложения на работната група. Относно членството в съвместната парламентарна група за контрол, не беше демонстрирано някакво специално искане или предложена някаква альтернатива от страна на националните парламенти. Някои от парламентите имат опит в упражняването на контрол. Стигнахме до компромис членовете на съвместната парламентарна група да бъдат назначавани от националните парламенти, за да сме сигурни, че предложените членове ще имат нужния опит и че ще бъдат излъчени от съответните комисии и подкомисии. За да може да бъдат обхванати разликите между различните парламенти и да се набере нужният набор от умения. Не беше изразено желание за конкрет... Не беше отдаден приоритет на нито един от вариантите. Не беше предпочетен никой от съществуващите формати, беше предложен обаче нов формат. Затова, според нас, е необходимо да предложим и цяло нов формат за междупарламентарната група. Някои от националните парламенти считат, че числения състав на тази група трябва да отчита ефикасността и доброто функциониране на тази е, група. Трябва също да отчетем е, и това, че има парламенти, които са двукамерни. Когато говорим за конкретните цифри, е, наблюдаваме, че има доста разлики. Националните парламенти, според нас, могат да бъдат представени от 1 до 6 членове националните парламенти предлагат по-различни подходи за членовете на Европейския парламент или отделни евродепутати или цялата комисия Либе. Работната група разгледа въпроса, свързан с числения състав на съвместната група. За да се постигне компромис, ние искахме съвместната група да бъде ефикасна и да гарантира баланса между представители на националните парламенти и на Европейския парламент, съгласно Лисабонският договор и новия регламент за Европол. Предвид на сложността на проблема, аз се радвам, че работната група може да постигне подходящи компромиси, Групата, според нас, трябва да включва двама депутати от националните парламенти. Ако са двукамерни, трябва да има по един представител от всяка камера. Трябва да има шестима членове от Европейския парламент. Общият състав трябва да бъде 62 души. В работната ни група ние изразихме мнението, че това предложение ще гарантира нужния баланс между националните парламенти и няма да отдаде приоритет е, нито на националните парламенти, нито на Европейския парламент. Е, сравнително ниският числен състав, 62 е, членове, показва, че групата може да бъде активна, ефикасно да действа, да обръща внимание на конкретни въпроси. На трето място, що се отнася до председателя, къде да заседава и колко често, също имаше различни отговори. Много от националните парламенти считат за важно да се гарантира функционалността, доброто функциониране и ефикасността на разходите. Когато анализирахме техните отговори, ние разделихме въпросите на няколко поделемента. Повечето от парламентите изглежда считат, че групата трябва да бъде председателствана от Европейския парламент и от парламента, който е от страната, която е ротационен председател на съвета. Освен това, обмислихме въпроса колко често да заседава групата за контрол. Работната група също се позова на регламента и посочи че дейността на тази съвместна парламентарна група за контрол трябва да бъде ограничен. Трябва да има годишен план. Други въпроси, като среща с директора на Европол и прочие, не са ограничени в времето. Предвид на това и като се има предвид, че има мнение на националните парламенти тази съвместна група да бъде ефикасна. Затова считаме, че трябва да провежда заседание веднъж годишно в рамките на няколко дни. Председателството и Европейският парламент ще съпредседателстват групата. Те могат да определят и допълнителни адхок срещи, за да се подобри ефикасността. Годишните срещи трябва да се провеждат в сградата на Европейския парламент, а отделните допълнителни срещи трябва да се провеждат в държавата, която председателства съвета. Със съгласието на Европейския парламент. Уважаеми колеги, за мен представлява интерес да, да изслушам вашето мнение по тези предложения. Съгласно заключенията от срещата на председателите на национални парламенти, вашите предложения ще бъдат отчетени в следващите ни пред, предложения, които трябва да бъдат представени до декември настоящата година. Националните парламенти ще могат да изразят своето мнение до 20 февруари 2017 година. Окончателният документ ще бъде прият на 23-25 април в Братислава, когато ще се проведе и срещата на председателите на национални парламенти. Това е всичко от мен за сега. Очаквам дискусията по този въпрос, тъй като трябва да се върна спешно в Словакия. Ще трябва да напусна около 5 часа, но колегите ми ще останат по-дълго. Те много внимателно ще изслушат вашите мнения и ще ми запознаят с получената от вас информация за вашите заключения. Председателят, вие разполагате с проекто предложението. Очакваме да чуем вашето мнение. Първо давам думата на представители на Европейския парламент, господин Диас Демера. Както знаете, той е основният докладчик от Европейския парламент по регламента за Европол и се радвам, че той е първия, който ще вземе думата. Имате думата, господин Демера. Благодаря, господин председател. За мен е удоволствие е, да приветствам с добре дошли всички панелисти тук. Бих искал да добавя към информацията, представена от е, Словашкото председателство. Надявам се, че това ще е полезно за дебата, който ще проведем след малко. Първо, едни новини, за които не знам дали сте чули – Направих законодателното предложение на 13 юни за пакета за парламентарен контрол и работим по създаването на съвместната група за парламентарен контрол от 7 години насам. Аз работих по решението на съвета също така, което урежда правилата за дейността на Европол. Решение, което ще бъде заменено от регламента за Европол, който ще влезе в сила на 1 май 2017 година. И трябва да кажа, че националните парламенти винаги са правили много важни коментари и аз съм ги вземал предвид. Особено важен орган тук трябва да спомена Камерата на лордовете в Британския парламент и е, те имаха много важен принос. Водихме преговори с, с е, съвета и това доведе до правилното решение, член 51 от регламента за Европол, според който Европейския парламент и националните парламенти имат съвместната отговорност за работата на съвместната междупарламентарна група за контрол и нейната дейност. Това е, е и уредено в член 9 от протокол номер 1. Както казахме преди малко, регламента бе прият на 9 май от Европейския парламент. 9 май тази година, ще влезе в сила на 1 май до година. И за да, стигне, за да постигнем съгласие между всички нас, е необходимо да се разгледат някои важни въпроси, свързани с състава на междупарламентарната група. Някои от тях бяха откроени от словашкото председателство, а именно членството, бройката на членовете, кой ще е председател и къде ще заседава групата. Всички тези въпроси се представят на вниманието на националните парламенти във въпросника и всички случаи случай на три национални парламента отговориха на въпросника. Обобщихме отговорите в една таблица и е, се надявам, е, заедно след дебата този следобед, да стигнем до първи вариант на съгласие относно следващата конференция за парламентарните оратори, която ще се проведе през април до година. Много е важно да постигнем съгласие в този срок, защото е необходимо инструмента да започне да функционира преди 1 май до година. В дискусията от първия панел стана ясно колко важна е ролята на Европол, предвид редицата заплахи и надвиснали над Европа, тероризъм и други. Ето защо е важно да признаем тази роля и да я подсилим. Също толкова важно е да работим по превенцията. Като докладчик по решението и по регламента, винаги съм се доверявал изцяло на работата на тази агенция. Самият аз съм извършвал контрол над нейната дейност като член на Комисията по граждански свободи, правосъди и вътрешни работи. Освен това, бях част от ръководния съвет на Европол за периода 2002-2004 година като представител на кралство Испания. Както знаете, Европол няма правомощия за правоприлагане. Неговата роля е да координира и подкрепя правоприлателните правоприлагащите органи в държавите членки, както и да гарантира защитата на личните данни. Това предполага сериозна система за парламентарен контрол. Член 88 от 88, извинете, за, от договор за функционирането на Европейския а, съюз предполага процедура за контрол от страна на парламентите върху Европол. Контрол упражняван от Европейския парламент и от националните парламенти. Това означава, че предложението на комисията от 2013 година бе малко слабо. Това е, то е поместено във вашите папки, можете да го погледнете и измененията към това предложение целят практическо изпълнение. Според мен, демократичният контрол трябва да се упражнява от различни организации съвместно Европейския парламент и националните парламенти. И ролята на Европол е да подпомага правоприлагащите органи на държавите членки. И разбира се, основната информация, с която разполага е Европол, идва от държавите членки. И за това е жизненно важен и подходящия контрол. Още веднъж Смятам, че този контрол ще засили доверието, което в момента не е достатъчно солидно. Важно е да имаме доверие, за да извършваме обмен на информация и това понякога е проблематично. Както казваме често, държавите е, членки бързо преминават към наказателно преследване, но на други фронтове не са толкова ентусиазирани. А единственият начин за предотвратяване на престъпната дейност е чрез обмена на информация. Още веднъж работих много сериозно по преговорите, за да се съгласим с съвета и комисията и да започне да функционира правилният инструмент, гарантиращ правилното функциониране на Европол. Сега няколко думи за въпросите, за отговорите на въпросника. Членска маса, брой на членовете, председател, място на заседанията и брой на заседанията. За мен и за Европейския парламент най-важният въпрос е да се гарантира, че съвместната група за парламентарен груп се характеризира от следните неща. Да е малка, специализирана и ефикасна. Тоест, нейният състав трябва да е разумен. И за да няма недоразумения, трябва да припомня, че член 88 не предвижда да има пропорционално представителство между националните парламент и националните парламенти и Европейския парламент. Предвижда се равенство. Членовете трябва да са експерти в дадената област. И когато обобщавахме отговорите на въпросника, установихме, че има богата гама от отговори от възможността членове на други комисии, които не са специализирани да участват в, като членове, до споделено председателство между Европейския парламент и страната, която е председател на съвета на Европейския съюз. Един въпрос, който не бе засегнат във временното съгласие, временното споразумение и компромиса, но който е важен с оглед на ефикасността, е групата да има секретариат. Той да има ясно разписана роля по логистични и економични причини. Освен това, трябва да имаме предвид писмения и устния превод за работата на тази група. Това е изключително важно, за да се гарантира действителния парламентарен контрол над Европол. За това е важно да стигнем до един разумен и реалистичен компромис, който да можем всички да подкрепим. Изразявам солидарност към тройката относно въпроса за участието на Европейския парламент. Освен това, обаче, имам и някои притеснения. Мисля, че е добре да ги изразя в хода на дебата днес. Защото преди да започнах да говоря, Бях, бях уведомен, че членовете на националните парламенти ще се изказват първо. Добре. А, и е, ще се направят също така изменения. Аз също вероятно ще внеса изменения. И накрая задачите, нещо за което говори представителката на словашкото председателство, те в момента се обсъждат но аз мятам, че те са ясно заложени в член 51 от регламента за Европол. Благодаря ви за вниманието. За мен е една привилегия да говоря пред вас. Благодаря ви за това, че сте тук. И ако позволите, ще направя един коментар от личен характер към колегите от Испанския парламент. За мен е удоволствие, че сте тук. Благодаря ви. Благодаря, господин Диас Демера. Извинете, сега ли искате да се изкажете? По-късно. Добре. Благодаря за този анализ, за, този, за тази конструктивна критика на предложението. Тя със сигурност е от полза. И сега продължаваме с едно мнение от немския Бундестаг, представено от госпожа Шефер от Комисията по вътрешни работи. Ще видим какво ще кажете по проекто, по предложението. Имате думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, да сме се събрали тук, за да обсъдим основата на един нов парламентарен контрол върху Европол. Всички сме на едно мнение. Работата на тази служба е много важна, особено в днешни времена. Поради това, ние сме съгласни с новите етапи на това парламентарно сътрудничество и сме много ангажирани. Парламентарният контрол такъв какъвто той е уреден в Лисабонския договор, трябва да бъде изграден и разширен, за да допренесем за успешната работа на Европол. За тази цел, за първи път Европейският парламент и националните парламенти за първи път ще изградят една, ще е, упражняват контрол върху изпълнителна агенция. Това е всъщност историческо явление в рамките на парламентарното сътрудничество. До момента нашата, нашето междупарламентарно сътрудничество всъщност се ограничава само до определени конференции за международна политика, както и съгласно член 13 от договора за обмен на най-добри практики. И затова искам да благодаря от името на моите колеги от германския Бундестаг на Тройката, както и най-вече на словашкия парламент за свършената до момента работата. В хода на консултациите с парламентите, както и чрез собствено предложение, вие всъщност успяхте да започнете работата за тази нова комисия. Искам да а, благодаря за новите предложения също така на германския Бундеста, които бяха отчетени за изграждането на, а, на тази, този нов парламентарен контрол. И благодарение, разбира се, на Европейския парламент, както и на всички останали национални парламенти, те внесоха много добри предложения, участваха в работата и всички днес са толкова многобройно представени тук. И от името на Бундестага ние приветстваме предложението на тройката, членовете на контролния съюз да бъдат всъщност експерти от съответните комисии на националните парламенти. Същевременно предлагаме членовете на контролния орган да бъдат избрани за съответния мандат на парламента и съответно да предоставят професионална експертиза и по този начин да се гарантира приемственост и да се създаде една мрежа от експерти. за нас това е изключително важно членовете на контролния орган би следвало да се опознаят и съвместно да обменят опит в и да събират опит в съвместната си дейност по контрол. Трябва следва, следва да има регулярност на, на а, заседанията, а, тройката предлага а, едно заседание годишно. Ако е необходимо, мога, това може да се повече. Повече от а, половината от националните парламенти, както и германския парламент, обаче предложиха две заседания годишно. Тази частота на заседанията се определя именно от характера на задачите и съгласно ам, задълженията, които проистичат, задълженията за изслушване, които проистичат от регламента за Европол. Конференциите, които се провеждаха до момента, съгласно конференцията член 13, се предлага един ритъм от 6 месеца, за да се обменя опит, информация за най-добри практики. Затова ние смятаме, че и контролният орган би следвал да се следва поне два пъти годишно. И когато има непредвидени обстоятелства, би следвал да се свикват извънредни заседания. За да се гарантира ефективност на работата на този орган, би било добре да се изградят работни групи по определени теми. За нас е много важно парламентарният контрол да бъде ефективен и конкретен. За да бъде контролният орган също така ефективен, е важно какъв ще бъде и неговия състав. Тройката предлага двама представители от национален парламент е, и ако имаме двукамерни парламенти, те да бъдат по един от всяка камера, плюс е, шестима представители от Европарламента. Демократичният контрол обаче предполага новата междупарламентарна конференция да отразява състава на националните парламенти, както и е, на Европарламента. В отговорите на националните парламенти спрямо въпросника на тройката се очертава едно мнозинство за най-малко 4 представителя от национален парламент. И тази позиция се представлява също така от германския Бундестаг. Би следвало много обстойно да обсъдим тези въпроси и да постигнем а, консенсус. Ефективността се определя не от броя на членовете, а от поставените цели, които обсъждаме днес или би следвало да обсъдим и днес. Уважаеми колеги, бих искала да се спра на още няколко въпроса, които бяха които не бяха изчерпателно обсъдени от тройката, които са обаче важни за нашия парламент. Бързо действие. Това е новата повеля, защото е, новият регламент за Европол ще влезе на 1 май 2017 година. Важни са е, да се е, изяснят някои въпроси за функционирането на Европол, за да можем максимално бързо, след проведените консултации, Европол моментално започне работата си и съответно да изпълнява своите задачи. Нека да не допускаме отново грешката, както досегашните постоянни междупарламентарни конференции. И две години да разискваме и да се е, караме за е, организационни въпроси, които не сме успели да разрешим преди това. Имайки предвид този опит, германския парламент предлага да се е, е, предлага някои процедурни е, е, предложения. Имайки предвид състава, и бързото ам, а, взимане на решения, важно да се прецени какво, какъв ще, каква ще бъде процедурата на гласуване и какъв ще бъде кворума. Не смятаме, че всички въпроси, имайки предвид ам, годишно приятите заключения за контрол на Европол, да бъдат а, взимани с, а, и гласувани с единодушие. Всъщност, какви ще бъдат правомощите на контролния орган? Това е много важно. Неговите членовите следвали, например, да а, имат връзка с административния съвет на Европол. Освен това, а, друг въпрос сътрудничеството с други европейски институции, например е, Европейската е, е, агенция за основните права, с Евроюст и с и с други агенции. Хубаво е да се изгради един, създаде се секретариат на контролния а, орган, защото той ще получава доп... информация и, а, и ще е, публикува доклади след парламентарния а, контрол и би следвал да се гарантира приемственост на а, комисията и а, едно а, ефективно е, а, управление на парламентарния контрол. Но се нуждаем от административна подкрепа. Имайки предвид работата на други междупарламентарни органи, би следвало да помислим този предстоящ процес как най-бързо можем да го организираме съвместно. Затова приветстваме препоръката на тройката учредителното събрание да бъде свикано възможно най-скоро, за да се гарантира а, работата, началото на работата на контролния орган максимално бързо, максим... в следващата година. Ние сме тези, които задаваме посоката за тази работа да се постигне консенсус, да се, по, въпросите повдигнати от а, тройката и разбира се да се намерят и обсъдят а, а, други спешни въпроси. През мите декември ще се а, публикува концепцията на тройката и това трябва да е наистина един документ, който да е солидна основа за новата работа на а, контролния орган, която ще упражнява парламентарния контрол за Европор, за да може конференцията на председателите през май 2017 година да се договорят и за да може конференцията своевременно да започне своята дейност. Имайки предвид е, организираната престъпно и терористичните заплахи, ние трябва да дадем послание, че можем да действаме. И мисля, че и на първата сесия това стана много ясно, че трябва бързо да действаме. От страна на германския Бундестаг искам из, е, изрично да отбележа, че ние сме готови активно да се действаме в този процес. Благодаря. Благодаря. Госпожо Шафер, имаме още двама основни оратори, преди да преминем към разисквания с ваше участие. Следващият оратор е господин Ханс Борн от звеното за научни изследвания в Женевския център за демократичен контрол върху въоръжените сили. Той има доста публикации, свързани с е, осъществяването на ефективен демократичен контрол и на механизми за контрол на национално равнище. Господин Борн, имате думата. Благодаря, господин председател, благодаря за поканата да участвам в тази среща. За мен е чест да споделя нашия опит Моята организация, накратко ДКАП, е организация, която включва всички държави от Европейския съюз. Ние често сме работили за Европейския парламент, за Либе, за АФЕТ, както и за Европейската комисия, за различни служби на комисията, за укрепване на капацитета на организациите, които упражняват контрол на национално равнище върху полицията, силите за сигурност и прочие. Съвместната група за парламентарен контрол, така както се предлага от тройката, ще включва 56 представители на националните парламента и 6 от Европейския парламент, общо 62 членове. Но а, има доста разлики, например, между държавите от Балтийската, Балтийските страни, тези, които са на юг в Европа и прочие. Освен това, има различни е, нива на достъп е, до класифицирана информация относно дейността на полицията и на други е, служби за сигурност. За това трябва да се обърне внимание по-скоро внимание на стратегическите аспекти, не толкова на оперативните. Т.е. какви да са приоритетите на Европол, как да изглежда организацията, какъв да бъде бюджетът на Европол. Ние считаме за изключително важно тази група да бъде създадена. Аз съм съгласен с госпожа Шафер, че ние се намираме в исторически момент и за пръв път ще бъде упражнен такъв демократичен контрол. Изключително важно е националните парламенти да участват в този процес. Те трябва да проверят каква информация изпращат техните правораздавателни органи към Европол, какви решения на изпълнително равнище се вземат от полицията и други за информация към и от Европол. Освен това, националните парламенти могат да обсъждат проблемите, които имат с различни държави, също да обменят информация относно контрола върху дейността на полицейските служби, службите за сигурността. Затова трябва да се също наблюдава дали дейността на Европол спазва принципа на субсидиарност и принципа на пропорционалност, да ни взема функции на националните органи. Тройката прилага да има група от 62 души, които да заседават веднъж годишно за 2-3 дни как се сравнява това с националното ниво и контрола, който се упражнява на национално ниво от страна на парламента върху дейността на полицията и силите за сигурността. Комисията на международно равнище се фокусират най-вече върху политиката на службите за вътрешна сигурност, върху полицията, бюджета, законодателството, те също проверяват дали полицията и службите за сигурност спазват принципа на върховенство на закона. освен това, те приемат и жалби от граждани, чието права са нарушени от страна на полицията и службите за сигурност. Тези парламентарни органи имат между 5 и 6 членове, това е средно. Някои имат повече, други по-малко. Откъде идват тези членове? Те са обикновено хора, които имат е, оперативен е, опит. Това не е задължително, но е добре все пак е, да имат известен опит. Това е важно за демократичният за демократичната легитимност да има представители на всички политически партии. Освен това, има и секретариал между 5-6 души. Това са администратори, също експерти. Това могат да бъдат учени, които имат опит в тази сфера. В страни като Обединеното кралство или пък Норвегия прибягват и до експерти при необходимост. Това са експерти, които не са част от постоянния състав но могат да оказват подкрепа на комисията при нужда. Освен това, честотата на провежданите заседания, тук също има голямо разнообразие между различни парламенти, може да бъде веднъж месечно, като в Германия, два пъти в месеца, зависи колко време заседават националните парламенти. Това е което наблюдаваме. В много страни тези заседания са при закрити врата, за да се избегнат високопарни слова. По-добре е да се извън прожекторите, извън камерите, но техните доклади са публично достояние. И също може да се вземе решение понякога заседанията да бъдат и открити. Освен това се разпределя е, и работата, могат да бъдат създадени подгрупи, да бъдат е, назначени различни докладчици. Друг е, важен въпрос е достъпа до информация. Всички държави, членки на Европейския съюз, депутатите имат достъп до класифицирана информация. Повечето от тях не преминават през процедура на проверки. Само някои държави го правят. Това е много рядко обаче. Повечето от депутатите, включително тези в тази зала, имат достъп до класифицирана информация служебно, тъй като са избрани за депутати. И те не преминават през обичайната процедура за проверки преди осигуряването на достъп до такава информация. Комисиите обикновено организират е, изслушвания, разследвания, посещения в офисите на онези служби, които контролират. Също доклади се публикуват редовно от тяхна страна. В заключение, ако на европейско или национално ниво решите, че искате да има един орган, който да действа добре, тогава по-добре е да има по-малко членове. Мисля, че 62 депутати е доста голяма бройка. Нещо като мини парламент се получава. Ако ще се провеждат заседания само веднъж годишно, с 62 или повече е, депутати, аз не бих нарекал това орган за упражняване на контрола, конференция. Това е на второ място. И на трето място по-честите срещи са за предпочитане, но между тях да има също и изготвяне на доклади по конкретни въпроси, за да се събере повече информация. Може да се организират отделни срещи по миграцията, организираната престъпност, други важни теми. Ако искате по-задълбочено да бъдат разисквани подобни е, въпроси, трябва да имате и система за назначаване на докладчици. Сега е, вие трябва да определите какъв да бъде правилника за дейността е, на тази съвместна група. Това е изключително важно. Ако предпочитете да има повече членове и по-малко на брой заседания, този правилник трябва да конкретизира всички тези въпроси, също и какви заседания могат да се провеждат между регулярните заседания. Така че е изключително важно какъв правилник за дейността на този орган ще приемете. Благодаря ви. Давам думата на госпожа Инес Стрения Линич. Тя е член на Комисията по вътрешна политика и национална сигурност в Харватския парламент. Имате думата. Благодаря, уважаеми колеги. Много се радвам, че съм тук с вас днес и мога да споделя нашия опит от Република Харватия по темата. Предходният оратор много добре описа нещата и те са валидна и за Харватия в парламентарния цикъл. Когато бе приета Харватската конституция, законодателният процес е прерогатив на три органа, които са ръководени от конституциите и те са разделени по регионални е, разпределения. И също имаме съответната система за проверка на различните органи. Една от дейностите, за които отговаря хрватския парламентар, парламент е да е, е, извършва надзор на всички органи. Също същевременно членовете на правителството носят отговорност за решенията на правителството и тяхната дейност. По този начин успяваме да извършваме парламентарен контрол на дейностите на правителството и Министерствата на Харватия, включително и полицейската дейност. Контролът се извършва относно, основно чрез въпроси към членовете на парламента и научния институт за доверието в парламента, както и за доверие в членовете на правителството. Контрола на правителството и министрите не се извършва само по този начин, има и други, но тези са основните начини. Освен това, в Харватия смятаме, че е много важно да имам годишен доклад на министра на вътрешните работи за полицейската дейност и контрола от Комисията по вътрешни работи на базата на въпроси задавани от гражданите. Та, как се извършва парламентарния контрол? Чрез изследвания на министра на вътрешните работи относно цялата полицейска дейност. От самото начало на нашата държава през 90-та година има задължение за министра на вътрешните работи да, да е, се отчита пред правителството и пред парламента. Но в закона се предвиждат само отговорностите за тази дейност, но не се говори конкретно за годишен доклад. И е, в годините стана ясно, че контрола от парламента е доста общ, но, но няма дебати. Когато бе прият първия акт за полицията през 2000-та година, МВР започна два пъти в годишно да прави доклади писмени доклади за цялостната дейност на полицейските органи, като се помисли и за възможността тези доклади да са по-начесто. Имаме нов закон за поли редакцията, където се запазва това задължение. Сега този годишен доклад се, предава, се съставя в писменно и той обхваща цялата полицейска дейност. Освен това се изпраща до Комисията за национална сигурност и вътрешни работи. Нашия парламент надзирава полицейската дейност в рамките на Парламентарната комисия за национална сигурност и също извършва контрол на полицейската дейност. Министъра на вътрешните работи прави доклад за всяка година относно дейността за предходната година и освен това се предвижда полицията в рамките на МВР да се контролира от своя директор, а не от министъра, но директора е, се отчита пред министъра. Съгласно Конституцията, министъра носи отговорност за собствената си работа, но трябва да защити доклада си пред парламента всяка година. Парламентарната комисия за вътрешни работи и национална сигурност разглежда такива въпроси за вътрешна политика, както и доклада, след което го утвърждава или не и изпраща заключенията си на Европейския парламент за това дали приема доклада или не. По този начин тази комисия извършва общия контрол над полицейската дейност. Парламентарният контрол на извършван от тази парламентарна комисия, може да се основава и на граждански сигнали. Тоест, той да бъде пряк или не пряк. Той се основава и на петиции от страна на гражданите и може да се отчертаят евентуални нередности в полицейската дейност извършвани както от юридически, така и от физически лица. Също така комисията реагира по петиции от други органи или сама може да инициира петиция, ако установи нередности. Съществуват и така наречените анонимни петиции, които според нас са важни източници на информация, ако по някаква причина физическите лица не желаят да споделят имената си и личните си данни. В хода на работата на последния хрватски парламент 6 месеца са внесени общо 31 петиции от граждани и за последния месец и половина хрватския парламент започна да разглежда 9 такива жалби или петиции. В зависимост от степента на сериозност на петицията, парламентарния контрол е пряк или непряк. Освен това е възможно комисията да се обърне към министра на вътрешните работи, да провери всички органи, свързани с темата на петицията. В някои случаи петициите са толкова сложни, че е необходимо да се свържим с други ведомства, като например Държавния прокурор или службата за борба срещу организирана престъпност към МВР. Когато постъпи петиция, декларациите в нея се съпоставят спрямо отговорите от Министерството, след което изготвяме отговор, който се изпраща на вносителя на петицията. Обикновено този отговор е последната стъпка в процедурата. Обикновено вносителите са удовлетворени от отговора. Но ако не са, тогава контрола на полицейската дейност може да се отнесе до други органи, като например омбудсмана или вътрешната служба към МВР или пък комисията работеща на, по петициите. Някои вносители посочват нови факти в отговора си. Тогава парламентарната комисия се обръща отново към Министерството. Кореспонденцията между парламента и Министерството може да продължи доста, но Идеята е процеса да продължи, докато вносителя на петицията е удовлетворен. Освен това, парламентарната комисия може да упражни непряк контрол. Като това се прави в случаи, в които е засегнат публичния интерес или политически интерес и има определени нередности. Например, Комисията упражни непряк контрол на базата на петиции относно неправомерни дейности на полицията спрямо физически лица. И петицията се основаваше на показания на тези лица. Бяха посетени държавни органи в следствие на това, за да се получи вътрешна информация за тяхното функциониране, като например се проведоха също разговори разговори с съответните лица. Съдържанието на тези разговори и подкрепящите доказателства имат роля за вземане на решение дали е извършено нарушение или не. И в зависимост от това какъв отговор се даде на петицията, да или не, при всички положения се изпраща писмен отговор на вносителя. Също така, министъра на вътрешните работи има роля в този процес. И ако случая стигне до съдебно преследване, то тогава държавният прокурор също е, участва в процеса. Така че различни държавни органи участват в тази работа. Работи се не само с петиции, но и с други дейности, макар че петициите са важна част от работата на тази парламентарна комисия. Освен това, други органи на Хрватския парламент участват в тази дейност и реагират по граждански петиции. Много често те се отнасят до нередности в работата на полицията и следователно парламент, парламента се извършва чрез нашите органи. Благодаря. Благодаря за това, че сте е, тук и проявявате търпение. Едно време се, разпро... се предлагаше и кафе, но имаме бюджетно урязване. Има машина за кафе извън залата, която може да ви освежи, но не искам да ви подстрекавам да напускате залата, но ако ви е необходимо кафе, знам, че е понеделник след обед, но машина има. Сега преминаваме към дебата. В средата на декември ще имаме преразгледано предложение и март-април ще имаме окончателно предложение. Сега имате думата за коментари по предложението и други коментари. Ще ви помоля да се придържате към две минути. Господин Окилън от Айрландия има думата. Uh, ви благодаря, господин председател. Искам да попитам, да задам няколко въпроса по това предложение, по предложенията. Имайки предвид JPSG и националното представителство на парламентите, това предложение е доста описателно що се отнася до състава на депутатите от националните парламенти, както и ако и трябва да се обхванат двукамерните системи, като се предлага един от камера и от друга страна 6 евродепутата. Каква е методологията обаче за тази селекция, за този избор? Как ще бъдат избрани евродепутатите, например? Що се отнася до броя на заседанията, които следва да бъдат свиквани. Внимателно изслушах оводните думи и, например, оводните думи за днешното заседание и важността на Европол и упражняването на наистина добър, ефективен демократичен контрол. Защото е важно наистина да се упражнява такъв контрол по един ефективен начин. Това е много важно за нас. Тоест ефективна, ефективен демократичен контрол. Обаче това възможно ли е само с едно заседание годишно? Подобен сценарий не знам дали ще бъде а, <laughs> ефективно от, а, по отношение на годишния а, доклад, защото става въпрос за едно пряко участие има преди пряк демократичен контрол за Европол. И това трябва да се случва на ежедневно ниво. Как обаче смятате членовете на тази съвместна група за парламентарен контрол ще имат достъп до ежедневната работа на Европол? По какъв начин ще се определя необходимостта от а, вторични заседания, допълнителни заседания или извънредни заседания? На каква основа ще се свиквате? Благодаря ви. Много полезни въпроси, господин Килан. Господин Хамерберг от Швеция има думата сега. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, многократно беше казвано днес тук, колко важно е това сътрудничество а, престъпността кибер, а, в киберпространството, разбира се, се размножават много бързо. Увеличават се и не бива да забравяме също времено националната полиция. Без подкрепата и сътрудничество с националните полицейски служби, а, това сътрудничество няма да бъде а, ефективно. Този контрол, парламентарен контрол, трябва да бъде ефективен. Не е просто да се правят някакви заседания. Хората трябва да го усетят това, че тази комисия наистина си върши добре работата. И именно за целта е важно а, депутатите, представителите да бъдат а, също така а, експерти от националните парламенти, които познават работата на полицията добре. Важно е тази нова структура да има секретариат. Важно е обаче какви ще бъдат разходите. А, трябва ефективно да работят, защото тези разходи ще се споделят. Надявам се наистина да имаме подходящите депутати, ам, за да се упражнява ефективен а, парламентарен контрол. Трябва да се постигне компромис. Компромисът, който разглеждаме, е сравнително добър. Не, тази нова структура не, не бива да бъде твърде голяма двама до трима депутати от всеки парламент, според ни сме съгласни и ние предлагаме един до два пъти срещи годишно, но ние сме малко притеснени в Швеция, а когато се изграждат нови структури, нови органи. И е важно да се знае какво те могат да правят и какво не могат да правят. Да, благодаря ви. Господин Лапазарон Перес, Лапоразарон, Испания има думата сега. Благодаря ви. Що се отнася до Испания? Ние също сме една от страните, която не успяхме да попълним въпросника, да изпратим нашите отговори. Имахме парламентарни избори. нямаме, затова не, не успяхме бързо да отреагираме. Сега първо по поредността на заседанията. Едно заседание на година е твърде малко за нас. За нас е много важно да имаме достатъчно едно е, стабилно представителство. Затова предлагаме минимум две заседания годишно. Що се отнася до състава на контролния орган? Страните, които имат е, двукамерна парламентарна система, би следвало а, е, да имат повече е, възможност, например, да е, отразят е, по двама представители от всяка камера, за да се отчете многообразието. Да, съгласни сме, че този контролен орган би следвало да не бъде раздуван, А също така за всяко заседание националните парламенти могат да определят по един а, говорител и по този начин да се осигури гъвкавост в представителността. Този контролен орган не би следвало да бъде чисто административен орган. Става въпрос да се подава информация, да се а, споделя тази информация. А, за нас наистина идеалният случай е по четирима представители от а, Национален парламент и две заседания годишно. И разбира се, например, формата да може да бъде както при председателството на Европейския съюз, т.е. страната, която води председателство, тя да председателства съответния орган. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Хартман се казвам, от германския Бундестаг. Искам да благодаря на докладчика, който в рамките на доста години в различни постове разглежда тази тема и е работил по нея. Така че всички ние сме му задължени за неговата работа. И в неговото представене за нас стана много ясно за какво се става въпрос. Европол се нуждае от повече правомощи и трябва да му да бъде дадени, за да може Европол да работи. Освен това, а, вие подчертахте колко важно е доверието. Можем да създадем доверие, когато допълнителните правомощия на Европол са като в свързани тръби, т.е. те бъдат наистина а, ефективни а, и съответно бъде упражняван контрол върху тях. Затова е важно ние а, да подкрепяме Европол и ние се ангажираме от Германия с нашата работа. Докладчика да се ангажира, да направи конкретни предложения, защото има още въпроси, които са неясни, нерешени. През декември ни предстои а, а, заседание, но това не означава, че нашата работа ще приключи. Тоест, отдел, всяко конкретно предложение трябва да бъде наистина добре премислено и претеглено, като например въпроса за правата на мълцинствата т.е. броят, минималния брой на представителство. Затова е важно да се прецени а, е, на държава по колко представителя ще могат да бъдат отделени. А, е, раз, вярно е, че не трябва да раздуваме структурата. От друга страна обаче трябва да гарантираме достатъчна представителност. В противен случай а, е, този орган няма да бъде вземан на сериозно четири члена от национален парламент е много добро предложение. От друга страна обаче, преди да се а, състави самия орган, ние трябва да решим а, как ще а, изглеждат правата за минимално представене. И последно, господин председател, полицейските въпроси. Те, те са европейски въпроси, разбира се, но до голяма степен те са и национални въпроси, така че бихме желали една равнопоставена представителност също така и за полицейските служби. Госпожа Ламора от Италия има думата. Уважаеми колеги, едно от нещата, което искахме да залегне в Лисабонския договор в областта на правосъдието и вътрешните работи, е да се предвиди и роля на парламента в тази сфера. Парламентите трябва да играят основна роля в упражняването на контрол върху спазването на основните права. Това е също и възможност да споделяме идеи. Сега, когато борбата срещу тероризма изисква да обединим всичките си а, усилия, ние трябва да се стремим към постигането на максимална ефективност. Искам да благодаря на тройката за положените усилия и за формулирането на настоящите предложения. Аз а, ще се спра на някои аспекти. Например, какъв опит трябва да имат членовете на съвместната група за парламентарен контрол. Те трябва да могат да работят ефективно, да спазват поверителността. и да се следи отблизо дейността на Европол. Аз споделям в голяма степен казаното от предходния оратор. Представителите на националните парламенти участват в работата на специализирани комисии в своите парламенти. Необходимо е да се гарантира приемственост в дейността на съвместната група. що се отнася до съвместната група за парламентарен контрол върху Европол, Европол трябва да имаме и под групи по основни теми. Казва се, че групата трябва да се среща веднъж годишно. Ако имаме подгрупи, това може би ще е достатъчно. Европейският парламент може да осигури също зали за провеждане на извънредни заседания и да бъде точка за контакта. Мисля, че по този начин ще може да се осъществява обмен. Ще се обръща внимание върху основните аспекти, свързани с сигурността на национално, регионално и европейско равнище. И оценка на въздействието трябва. Искам да благодаря на всички колеги, които взеха участие в работната група, особено на словашкото председателство и представителя на Европейския парламент Диас Демера, който е специалист в тази област. Ние си сътрудничам добре в тази работна група и това, което правим, отговаря на поетапната пътна карта, която беше одобрена от председателите на националните парламенти на тяхната среща. За всички нас е ясно, гледайки отговорите на въпросите, включени във въпросника, е, че сме готови да а, направим компромис, за да намерим общи решения, да имаме а, ефикасна, специализирана, а, малка група за упражняване на парламентарен контрол. Трябва също да отчитаме какъв ще бъде ефекта върху основните права и свободи. Освен това, за гражданите да е ясно, че ще имаме един ефикасен орган, който няма да се превръща в огромен форум, който само да се събира и да се говори. Днес се обсъждат различни аспекти на организирането на работата, като състава, частотата на заседанията и прочие но считам, че не трябва да изпреварваме събитията. Мисията, задачите са ясно разписани в член 51 от новия регламент. Има и други практически въпроси, които бяха повдигнати тук от колегите. Те свързани с секретарията, с, с спазването на поверителността и други въпроси. Групата трябва да вземе решение сама по тези въпроси. В миналото беше трудно и с други междупарламентарни органи да се постигне консенсус по правилника за дейността, но ако сме рационални, а ако се договорим първо по тази първа стъпка, групата да се събере в най-скоро време, имаме пътна карта, тя беше представена тук и мисля, че трябва да работим в съответствие с тази пътна карта. Сега давам думата на господин Лопес Агилер, евродепутат. Имам въпрос към господин Бор от Женевския център. Вие направихте сравнителен анализ на различният състав на звената, които осъществяват парламентарен контрол, които се занимават с сътрудничество, каква е продължителността на мандата им, как се разпределят задачите. но в сравнението изглежда не се включва такъв да бъде обхвата на парламентарния контрол и какви санкции са предвидени, какви ще бъдат политическите последици, за да се извлекат полуки от а, такъв а, контрол, да се търси политическа отговорност. А, според мен е изключително важно този елемент да се включи, за да има сравнителен анализ. В повечето национални парламенти контролът води до поемането на отговорност и дали това ще бъде така. И тук, например, дали ще има случай на подаване на оставка на лицата, които не са се свършили работата. Това е, рядко се наблюдава в Европейския парламент. Е, за да можем да работим съвместно Европейския националните парламенти при упражняването на контрол върху дейността на Европол, какво е, според вас трябва да бъде това, което да правим от наша страна? Следващият оратор господин Соли от Обединеното кралство. Аз работя в камерата на лордовете. В седмицата, която започва на 12 декември, ние ще публикуваме наш доклад относно последиците от Брексита. Що се отнася до това кой да бъде представен. Това не ме притеснява толкова, но ме притеснява по-скоро частотата на срещите. Господин Бор каза, че това изглежда по-скоро като конференция, ако се провежда веднъж годишно за три дни. Може би трябва да има по една такава среща на 6 месечия. Има две основания за това. Първо, много по-вероятно е да имате ефикасен контрол на по-къси периоди, като се фокусирате в по-голяма степен върху различни области. И на второ място, но много важно, когато говорим за правосъдие и трябва не само да се раздава правосъдие, но хората трябва да усещат, че се раздава правосъдие. И трябва да се вижда, да е видимо, че има такова правосъдие. Ние сме страна, която ще напуска Европейския съюз и една от причините за това, е, че хората имаха усещането, че много от органите ни бяха отчетни. Това трябва да бъде отчетено. Затова видимостта по такава тема, като тази, ще е полезна за Европейския съюз защото ще покаже на хората, че избраните от тях депутати на национално и равнищо ниво търсят такава отговорност. Благодаря. Господин Купер е новоизбран председател на съответната комисия в моята страна. Добре дошъл. Господин Нордквест от Дания има думата. Благодаря. В Дания ние не знаем каква е нашата роля по отношение на Европол, но въпросът е много важен. Въпреки това е, защото информацията, данните означават а, а, сила. Затова е много добре да имаме добър контрол а, и да имаме взаимодействие с Европол. Ние можем да обсъждаме доброто предложение, което е на масата, дали е достатъчен този състав или не. Един въпрос, но още по-важното е как да се работи по какъв начин една такава група за парламентарен контрол може да разглежда конкретни случаи и а, как това да се прави и по искане на гражданите. Една-две срещи годишно се предвиждат, но, изключително важно е какво се прави между тези срещи. Как искаме да се работи в този период. Благодаря. Аз бях малко изненаден, че говорихте толкова кратко избито. Господин Тери Капърс от Европейския парламент има думата. Благодаря. Бяха казани много интересни неща. Искам да се спра на четири неща, които според мен са важни за една такава съвместна група за парламентарен контрол. Първо, това вече беше казано, но ще го подчертая отново. Малцинствата в парламентите трябва да бъдат представени в тази група. Те трябва да могат а, да бъдат изслушани също, техния глас да се чуе. Това е важно за състава на комисията и за начина по който ще я процедира, например, как ще се гласуват резолюции, кворум, какви ще и са условията за създаване на анкетни комисии и прочие. На второ място да има широк достъп до информация и този достъп да е гарантира за всички парламенти, за всички депутати от тези парламенти. На трето място, контрол, целящ създаването на доверие. Това изисква да сме близо до гражданите, да има открити заседания а, или пък а, изслушвания на експерти, които да са а, открити. Агенцията а, за Основните права също трябва да бъдат взета предвид. Една група за контрол не трябва да бъде много широка по състав. Тя трябва да бъде ефикасна в дейността си. Някои държави членки имат само еднокамерни парламенти и комисията ще провежда само едно заседание годишно, да речем в рамките на два дни. Аз бих искал да се ограничи броя на членовете. Зная, че въпросът е изключително спорен, а, тъй като противоречи на мненията, изразени преди това. Но аз бих ограничил броя на членовете на групата да не бъдат а, повече от 30 души. Един от всяка държава членка и 6 евродепутата докладчикът, докладчиците в сянка, които работят по регламента, който беше прият от Европейския парламент. Благодаря ви. Господин Стауц от Унгария. Благодаря. В Унгария сме убедени, че миграционният натиск, заплахата от тероризъм, е нещо, което изисква съвместни усилия. Най-добрият начин, може би, е чрез сътрудничество в рамките на Европол при извършването на а, разследвания. А, ние приветстваме новият регламент за Европол. Така ще се разшири мандата на Европол. Ще бъде възможно да се води борба срещу тероризма и трансграничната престъпност в борбата срещу тероризма. Ние трябва да включим и борба срещу онези, които са помагачи, които осигуряват подкрепа на терористите. Държавите членки трябва да имат достъп до информация, трябва да действаме заедно. Парламентарният контрол, който обсъждаме сега, също е много важен. Надяваме се, че ще постигне напредък и в тази област. Какво бих могъл да допълня към казато до сега в дебата? Мисля, че едно заседание годишно е недостатъчно. Трябва поне две такива заседания годишно. Ако искаме да има ефикасен парламентарен контрол, дори две заседания може би няма да са достатъчни. Струва ни се ротационното председателство да бъде домакин на тези срещи и ви моля да обмислите този въпрос. Също по езиковия режим. Съгласно член 7 от основните насоки от Стокхолм е нещо, което трябва да ни ръководи. Това се отнася и до председателския съвет. Господин Димитрио има думата. Ние в Кипър сме на мнение, че приоритетите на съвместната група за парламентарен контрол са от особена важност. Важно е как ще работи. Броят на членовете, както беше споменато от господин Демера и от господин Хол, трябва да допускат гъвкава дейност това не може да стане а, с по-малко от а, двама членове от а, всяки парламент, плюс шестима от Европейския парламент. Така стигаме до бройката 62 ма души. Относно колко често да се провеждат заседанията. Би трябвало да има повече от едно заседание годишно, ако искаме а, тази група да не се занимава само с текущи въпроси, ако действа само като една конференция. Всяка държава членка трябва да има гъвкавостта да избере своите представители и да прецени какви знания и умения трябва да имат те. Държавите членки трябва да решат това и от това ще зависи колко ще бъде тежестта на тази съвместна група. Броя на заседанията не трябва да се определят от парламентите на държавните членки. Трябва да има извънредни заседания, трябва да има подкомисии, за да може да се изясни ролята на групата. Всички национални парламенти трябва да имат гаранции, че ще участват във всички подгрупи, тъй като ако това не е така, тогава те няма да имат достъп до цялата информация. Разбира се, поверителните документи а, трябва да бъдат а, разглеждани по начина, по който се прави в националните ни парламенти. А, колеги, знаете, че това заседание се предава на живо по интернет. А, Искам да го спомена все пак. Господин Сепаракс има думата. Уважаеми колеги, Тези, които е, взеха участие в дискусията, повдигнаха редица важни въпроси и бих искал да се спра на няколко от тях. Днес говорим за един нов вид дейност, в който ще участват Европейския парламент и националните парламенти. и Искаме тя да бъде успешна защото знаем, че ще трябва да предприемем подобни начинания, например, що се отнася и до дейността на Евроюст. Ето защо е важно добре да планираме нещата и също така да покажем на националните парламенти и на държавите членки, че те са важни и че имат своята тежест в процеса. Чухме различните мнения на националните парламенти относно размера на групата и този размер трябва да отразява задачите, които групата ще се опитва да постигне. Дали тя ще организира само изслушвания или ще работи съгласно начина на дейност на националните парламенти, например. Друг важен въпрос е доверието между Европол и националните парламенти. Това е задача за националните парламенти. Те трябва внимателно да подберат своите представители, имайки предвид и това, защото ще се работи с много деликатна информация, ще, става ще се работи с лична информация, класифицирана информация, така че всичко това трябва да бъде фактор. Колегата, която взе думата преди мен, спомена нещо много важно – Можем да работим и в регионален формат, в подкомисии. Можем да помислим и за други ефикасни начини за работа. Ще чувам няколко колеги още от националните парламенти, но а, тъй като а, представителката на Словакия ще ще закъсне за самолета си. Ще й дам думата сега, за да отговори, след което ще трябва да ни напусне. Искате ли да отговорите сега, след което ще чуем госпожа Козмополи и господин Вишеновски, след което ще дам отново думата на ораторите. Господин председател, уважаеми колеги, Бих искала от собствено име и от името на работната група е, да ви благодаря за коментарите, за конструктивните предложения и да кажа, че е, се радваме, че работата на работната група до тук относно реда и условията за работа на съвместната между парламентарна група за контрол, са добре възприяти. И това остава ясно от коментарите днес. Но от дискусията става също така ясно, че стоят още някои въпроси, които трябва да решим. Сега работната група ще се опита да анализира всички коментари, направени днес. Ще направим ново предложение до 16 декември. Днес чухме предложения относно функциона, реда и условията на функциониране на групата за контрол. Те могат да бъдат включени в правилника за дейността на работната група, защото тя в рамките на мандата си смята за свой приоритет да се съсредоточи върху основните въпроси, които да са определени до май 2017 година. Искаме да се придържаме към този срок и да имаме основните приоритети. Да, основните ред и условия могат да подлежат на компромис. Се надяваме и да бъдат приети до тогава, след което ще продължим обсъждане на други въпроси и всичко, по, които, по което има съгласие, ще присъства в новата версия на текстия. Благодаря и лека вечер от мен. А, ще има още, има още представители на а, словашкото председателство, така че те ще могат да продължат да отговарят на въпроси. Радвам се, че госпожа Плюфнер успя да отговори. А сега госпожа Козмополи от Гърция има думата. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Първо, искам да благодаря и да поздравя работната група, особено представителите, на представителите на Словашкото председателство за свършената работа. Имам няколко коментара. По първия и втория въпрос – Гръцкият парламент е съгласен с предложението, защото смятаме, че то е постигнало добър баланс между представителството на националните парламенти и Европейския парламент. Ограничения брой на членовете означава, че диалогът ще е добър, ще се поддържа връзка между членовете и ще се изпълни задължението за поверителност. По третия въпрос тук трябва да кажа, че повечето национални парламенти искат да имат две заседания годишно, а не едно. 22 законодателни органа искат да има две заседания годишно. И за да стигнем до компромис, предлагам в първите 6 месеца от годината заседанието да се ръководи от председателството на съвета, а вторите, вторите 6 месеца да е за, за заседание председателствано от Европейския парламент. По този начин ще намалим и разходите, защото председателството извършва и е, заседания на економическите ръководители, а през второто 6 месече ще можем да използваме инфраструктурата на парламента, на Европейския парламент. Е, по логистичната страна, е, Две заседания годишно ще направят, ще улеснят работата на членовете за проверка на документите съгласно член 51. По време на първото 6 месече може да се разглежда доклада от предходната година и да бъде той оценен. И призовавам този доклад да се представя до края на първото 6 месечие на всяка година, а второто 6 месечие да е посветено на работа върху програмата за дейността за следващата година. Това е мнението на нашия постоянен комитет. И трябва да кажа, че тук въпросите за прозрачност и сигурност са много важни и полицейското сътрудничество, което се вписва в тях, също е важно. Важно е да работим и повече по въпроса за личните данни, така че парламентарният контрол да е съществен. Благодаря. Председателя представител на полския парламент. за Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на тройката за изготвените предложения и за демократичния начин, по който а, бяха консултирани националните парламенти. От тези предложения всъщност се вижда, че бяха направени всички възможни усилия да се намери компромис. Отговорът на първи въпрос е очевиден. Националните парламенти следва да вземат решения кого ще номинират. Те най-добре познават хората и могат да преценят кого би следвало да делегират. По втория въпрос. Съгласно броя на членовете в а, контролния орган, би следвало да отразим оперативния капацитет, той да бъде взет под внимание. От друга страна, а, трябва да се ограничим само до двама представители от а, държава членка. Обаче ще могат ли да бъдат представени различните политически групи, например опозицията? Ние предлагаме шестима представители от всеки парламент да бъдат представени. Знаем, че това е трудно, но с удовлетворение и слушахме пред предложенията на Испания и на Германия, които предложиха най-малко четирима представители. Така че за нас това е посоката. По третия въпрос. Честотата на заседанията и тяхното място. Не можем да приемем предложенията на тройката, но сме склонни да се договорим до компромис. Доста гласове чухме тук за свикване на минимум две заседания годишно е хубаво да се договорим за принцип, който всички да споделяме. А именно, председателството на Европейския съюз да бъде място, където ще се свика едно заседание, но, например, второто заседание да се проведе в Европейския парламент. Тоест, две заседания при всяко едно председателство и третото да бъде в Европейския парламент. Благодаря ви. Искам да ви помоля да отговорите сега на въпросите. Благодаря, господин председател. Кратко изтегнато. Ще отговоря на въпросите, които наистина обогатиха изключително много тази дискусия. Хубаво е първо да си изясним следното – Малко ще повторя някои неща, но извинете ме за това. Европол всъщност не е наказател, няма наказателно-правни правомощи. Затова не можем да сравняваме Европол с полицейските служби в а, а, държавите членки. Това не е полиция. Това е агенция на Европейския съюз, която няма наказателно-правни правомощия. С други думи, какво е Европол? Европол означава сътрудничество. Обединение на усилия за обработване на информация и същевременно за а, обработване на информация, стъп, свързана с престъпна дейност. От друга страна, парламентарния контрол, който ние ще упражняваме. Ние няма да контролираме полицейските служби, разбира се, на, на националните държави, а само дейността на Европол. Благодаря на изказването на господин Борн демократичния контрол на въоръжените сили. Не, тук не става въпрос за това. Ако погледнем демократичния контрол в други институции, как се упражнява той, тук ние трябва да отчетем спецификите на Европол. Имаше и други въпроси, които бяха поставени например, в случая, в случая към мене, като посредник, посланник на Европейския парламент. Аз съм солидарен по много въпроси и предложения на Европейския парламент, но не съм удовлетворен от предложението Европейския парламент да бъде представен само с шестима евродепутати. Предполагам, че знаете решението на съвета – ние вече упражняваме евро, а, контрол. Тоест, европейските депутати няма да се съгласят с компромисното предложение за шестима представители на тази институция. Това искам ясно да го заявя. Мога да проявя гъвкавост по редица въпроси спрямо тройката и националните парламенти, но поне Европейският парламент би следвало да бъде представен малко по-добре. Съгла... Съгласно член 81 от договора, това са Европейския парламент и националните парламенти, които следва да бъдат представени в контролния орган. Това е разписано. Не може съотношението да бъде толкова скромно по отношение на Европарламент. Много е малко бройката, която се предлага. Ние сме със законодател, наред с съвета. И аз се застъпвам за това, наистина, че европей... националните парламенти играят много съществена роля, разбира се. И една слабост на обичане от всички нас, Европейски съюз е за това, че Европейският парламент не се ангажира, няма възможността да се ангажира в, по-сериозно в редица процеси. Ние сме тези, които можем да съживим Европейския съюз, особено в кризисни ситуации. И ситуацията е вече добре позната, кризисната ситуация е добре позната на всички. Но това беше всичко, което исках да кажа относно състава на контролния орган. И днес непрекъснато беше заявявано, че тази структура трябва да е малка. Защо? Ами за да бъде ефективна, за да може да бъде наистина оперативна, за да може да работи бързо. Чухме доста притеснения от ораторите. Те са свързани с два въпроса. Единият е известен. Член 51. Това е предложението за изменение, което съм внесъл под номер 200. Там ясно се разписват правомощията на контролния орган. Ние знаем какво желаем да се случи. Бяха изказани и други притеснения. именно, какви ще, как ще изглежда следващия етап, а именно регламента т.е. вътрешния правилник, вътрешния правилник на контролния, надзорния комитет. Искам да благодаря на всички коментари. Много важни са и те обогатиха ролята ми като посредник. Трябва да потърсим компромис. Може да разчитате на моята гъвкавост. Благодаря ви. Господин Шефер, вие може да отговорите и господин Ханс Борн също. Благодаря, господин председател. Благодаря за всички градивни изказвания за изграждането на контролния орган. Внимателно си водих пелешки и в Германия. от наша страна ще се обърнем към тройката с нашите аргументи. Нека да обобщя. Беше казано многократно колко е важно този град да бъде ефективен, експертен по отношение на демократичния контрол. Ефективни можем да бъдем, както вече казах и в моите уводни думи, можем да постигнем ефективни с непосредствено броя, а като определим ясни правила, по които ще работи и ще се съставя а, този контролен орган. Необходимата а, е, експертиза познания, означава, че това не само могат да бъдат експерти от парламентите, но и постоянно представители на този парламент, за да може съвместно всъщност да изграждаме на нашите умения и познания. Докладчика на Европарламента по регламента за Европол отбеляза, че този контролен орган ще бъде създаден съвместно от Европарламента и от националните парламенти, за да бъде това един демократичен орган. Съответно, демо... парламентарния контрол трябва да протича демократично. т.е. според нас, по двама представители от Камара, които да отразяват политическия спектър на нашата реалност. И демократичен контрол не означава да се провежда само една среща годишно най-малко две срещи на година следва да се свикват. И сега ще очакваме с нетърпение, разбира се, резултатите от тройката. Да, благодаря, госпожо Шефер. Господин Борн, имате също въпроси към вас. Може ли две изречения просто да отговорите? И е, всички просто трябва да, ме, да ми кажете какво правите вие, когато вашите е, членове задават въпроси, обаче не чуят отговор. Моля ви, дайте ми някакви съвет, след някакви решения имате. В нашия случай, всъщност, вие явно трябва да отговорите на въпроса. You, you many... Трябва да наложите санкции. Има различни начини за санкциониране. Въпросът беше какви, с какви средства разполага Европейския парламент. Тук явно е, има два варианта. Единия по-тясно сътрудничество с Комисията по бюджети и по финансов контрол, които финансират Европол. И ако тези органи смятат, че в някои области Европол не си върши работата добре, могат да се свържат с Комисията по бюджети и е, по финансов контрол. Председателя, не исках да ми отговаряте точно на този въпрос. Последното, втория вариант за дейност е да посочвате имена, ако не... Е, говоря за Европол, не за члена на парламента. Благодаря. Председателя, благодаря, господин Борн. Колеги, искам да благодаря на членовете на националните парламенти. Е, работим тук на високо ниво по въпроси за вътрешни работи е, и правосъдие. Това са много важни въпроси. Виждате, е, че в Европейския парламент нещата не се случват точно както в националните парламенти. Взаимодействието тук е малко по-странно, но днешната дискусия е, ще бъде взета предвид при проект предложението на тройката, така че тя е изключително важна за нас. Много е важно предложението да бъде добро, защото Както знаете, за Европол имаме реди... Освен предложението за Европол, имаме и други законодателни предложения с цел изграждане на Съюза на сигурност. И трябва да знаете, Европейския съюз е, работи в областта на борбата срещу тероризма, изпирането на пари и сигурността. Но тук се намесват въпроси, свързани с защита на данните и суверенитета на държавите, особено когато говорим за киберпрестъпност. По всички тези причини сме много много щастливи, че дойдохте тук и че дадохте много ясни коментари по предложението. Господин Диас Демера и аз ви благодарим за това за това, че вие, като членове на националните парламенти, дойдохте тук в комисията Либе на Европейския парламент. Извинявам се, че само аз и господин Диас Демера сме тук, за да ви благодарим, но наистина ви благодарим за вашето присъствие. С това заседанието приключва. Благодаря на ораторите за изказванията. Благодаря на колегите. Надявам се, че събитията след тази дискусия също ще са полезни. Предложението ще е готово през пролета и вие имате принос към него. Благодаря ви.